I don't know what that was. Uh, because Deirdre, you'll find one. Uh, ladies and gentlemen, could I invite you to... Uh, Моля, заемете вашите места. Господин Абат, защо не дойдете малко по-напред, тъй като сте докладчик в Сянка, да се съберем на едно място, така както бяхте седнали бяхте изолиран от групата. Добър ден! Добре дошли на последното заседание за тази седмица. Много се радвам да приветствам с добре дошъл докладчика Кройцман, който ще ни представи доклада по собствена инициатива по онлайн залозите и онлайн в вътрешния пазар. Много се радвам, че е тук и госпожа Шалде Мозе от името на социалистите. Тук са събрали доста специалисти по въпроса. Дискусията е в отговор на консултацията, проведена от Европейската комисия – тук са господин Кройцман, господин Абат, госпожа Шалдемозе, господин Фокс и господин Де Йонг. Без повече предисловия ще дам думата на господин Кройцман. Господин Фройн, който беше тук по директивата за услугите. Днес ще вземе отношение по въпроса за онлайн хазарта. Благодаря, господин председател. Зелената книга на комисията съдържа много въпроси и през август комисията ще има едно обобщение, ще бъде публикувано което показва, че комисията е избрала един общ подход, доста широко скроен подход за регулация в областта. Имахме обмен на мнения, едно изслушване, което показа, че има нужда да се действа на европейско равнище. Ние знаем, че е, принципа на субсидиарност въжи, това потвърди и Съда на Европейския съюз, и е ясно, че този принцип трябва да се спазва и да се уважава. Но всичките тези неща, които на европейско равнище е, ние приемаме като недостатъци, могат да се решат именно кът, на европейско равнище. Аз съм на, мнес, на мнение, че трябва пазара на хазарта да бъде регулиран, да бъде надзираван, за да не се разрасне прекалено тъй като държавите членки опитват от своя страна да правят е, да, някакви инициативи, но защита на младеща не може да се осигури по този начин. Финландия и Дания казват, ние имаме едно, едно централно ли, лицензиране което е разумно. По този начин може да се да се предотврати е, евентуална зависимост от хазарта, но подобно регистриране, централно регистриране на европейско равнище трудно може да се регистрира, да се, да се осъществи. На европейско равнище какво може да се направи? Трябва ни по-добра организация, а именно – като се каже има едно, една идентификация, има регистриране, след което човек може да влезе онлайн. По този начин смятам, че ще, превен... ще предотвратим евентуалните зависимости от игрите, от хазарта, защото казината също могат да бъдат включени в една централна регистрация. Игрите би трябвало да се организират прозрачно и честно, да се, трябва да се гарантира и правилната конкуренция тази, дума, тази сутрин стана дума и за прането на пари. Това е също важна тема тук. Затова моето заключение като докладчик е, нека се опитаме всички тези елементи да ги приемем и да се опитаме да ги решим интердисциплинарно на европейско равнище. Как може да стане това? Може чрез едно минимално, е, минимална регул, регулация, чрез една хоризонтална директива. Всички държави членки трябва обаче да бъдат въвлечени в тази инициатива. Трябва да се спазва и принципа на субсидиарно, защото без това нашето начинание е обречено на неуспех. По този начин ще свием черния пазар. Още нещо ще кажа. Ако имаме една европейска директива, ще може да обявим борба на черния пазар и на нелоялната конкуренция. Какво означава това? Това означава, че европейското решение е единственото правилно решение. Държавите членки трябва да бъдат убедени да ни съдействат и аз съм убеден, че това са проблеми, които Държавите членки сами не могат да решат. Тези проблеми могат да намерят своето решение единствено на европейско равнище. Ако един оператор на в игралната индустрия може да бъде лицензиран в една държава, то тогава той всъщност получава а, лиценз за, за операции във всички отделни държави би трябвало да имаме една централна система. Държавите членки обаче могат да кажат, ние автоматично приемаме лиценза на една държава членка или от друга страна не. Ние искаме да заострим стандартите и да имаме една централизирана европейска система. Надявам се да получа вашата широка подкрепа. Това го казвам съвсем открито, защото без подкрепата на, на парламента комисията може да направи много малко. За мен Заключението на обмена на мнение на изслушването беше много ясно. Ако всички политически групи ни подкрепят, тогава ще може да формулираме едно разумно европейско решение. Тогава това ще означава напредък за решение на всички онези неща, които могат да се решат на европейско ниво. Аз съм отворен за по-нататъчна дискусия по всички критични пункти, пунктове и се радвам за сътрудничеството с докладчиците в Сянка. Благодаря, казва председателя, благодаря за презентацията. Мисля, че анализа на важността на тази инициатива беше много правилен. Господин Абат. Благодаря, господин председател. Най-напред да благодаря на господин Кройцман за доклада. Като цяло, мисля, че сме на прав път и аз поделям много от неговите становища. Най-напред искам да напомня, че пазара на интернет хазарта не е като всички е, други пазари. Мисля, че трябва да не бива никога да изпускаме предвид е, този факт. Това предполага спазване на принципа на субсидиарност ние държим на принципа на активна субсидиарност. По-нататък спазването на принципа на взаимно признаване. Всяка държава членка би трябвало да може да запази своята нормативна база. Също така трябва да се повиши привлекателността на законния хазарт, за да се преборим срещу незаконния. Всички предложени мерки ми се струват положителни и само да се, ще се дистанцирам от една от тезите. Първо, намаляването на административните тежести е едно. Е, а европейските лицензии са друго. По намаляване на административните разходи, административната тежест, смятам, че това трябва да стане за да улесним трансграничните игри. Що се отнася до административните мерки, има такива, които са в интерес на потребителите, но има и такива, които са в тежести, тежест и те трябва да бъдат премахнати. Също така, трябва да се погрижим да се улесни издаването на лицензи. Тук съм съгласен с докладчика, но това не би трябвало да вреди на принципа на взаимно признаване. Така че нека да имаме предвид тези нюанси. Намаляване на административната тежест от една страна и от друга страна административните правомощия и компетенции на отделните държави членки. Знаем, че често между държавите членки има споразумение за сътрудничество. И това сътрудничество и координация между органите трябва да се засили. Бих добавил нещо към казаното от госпожа Шалдемос за защита на потребителите. Мисля, че ние трябва да се грижим за честността в спорта. Мисля, че трябва да осигурим условия за максимално спазване на този принцип. Говорим за право на залагане право на залозите, но тук а, трябва да запазваме баланс между честността на а, спорта и а, правото на залагане. Що се отнася до правното основание? За какво, за какво правно основание говорим? Може би за директива. Това е въпрос, по който трябва да помислим. Освен това, трябва да се разшири обхвата на директивата за борба срещу изпирането на пари. Ето това, което исках да кажа. Като цяло съм съгласен с предложеното в доклада. Заедно с това обаче трябва да правим разлика между административни тежести и а, суверенитета и принципа на субсидиарност. Благодаря, господин Абат. Госпожа Шалдемозе. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Кройцман. Беше много интересен доклад. Аз наистина много се радвам. И много се радвам, че доклада се основава на фундамента, който одобри парламента през март 2010 година. Може би е малко странно, защото аз имам няколко предложения за подобряване на текста. Нека започна от самото начало. Аз съм съгласна, че имаме много предизвикателства в този сектор в Европа. Що се отнася до защитата на потребителите, що се отнася до измамите и до прането на пари. И аз съм съгласна, че е назрял момента, когато ние трябва да укрепим нашето, нашето европейско сътрудничество в тази област. До тук добре. И това тук е въпросът. Какъв е подходящият инструмент, който трябва да използваме, за да решим това предизвикателство? Аз не съм съвсем сигурна, че решението е наистина една директива. Аз съм съгласна, че ние трябва да си сътрудничим и то много е, тясно да си сътрудничат трябва държавите членки. Така че моето предложение е ние да започнем и да настояваме пред комисията тя да създаде рамките за едно такова тясно сътрудничество между държавите членки по отношение на нелегалните оператори. Зная, че има проблеми в това отношение, знае, че има проблеми с черния пазар. Решението не зная, решението е държавите членки да, ста, да, да създадат инструменти за борба срещу тези нелегални оператори. Но може да кажем, това не е достатъчно. Може би ни трябва директива. Директива за защита на потребителите. Мисля, че по-ефективна система за борба с тези негативни явления ще бъде именно системата за сътрудничество между държавите членки. Комисия, комисията трябва да опосредства това сътрудничество и то трябва да е трансгранично сътрудничество, сътрудничество срещу нелегалните оператори. Освен това, мисля, че имаме проблем с фрагментирания игрален пазар. Е, според мен това е съвсем естествено пазарът да е фрагментиран, когато имаме един действащ принцип на субсидиарността. Защото това означава, че държавите членки ще имат възможност, ще имат правото да регулират игралната индустрия, както те решат. Има различни култури в това отношение в отделните държави и членки. Аз съм, бих била загрижена да правим директива за хазарта, защото мисля, че това би довело много бързо до едностранни правила, как да се формулира, как да се структурира пазара за хазарт. Затова аз не смятам, че това е правилното решение. Но най-вече смятам, че най-доброто решение е е да укрепим сътрудничеството между държавите членки, да засилим надзора и да установим по-точни и по-ясни правила за надзор на пазара. Но отново искам да подчертая, че съзнавам предизвикателствата по отношение на черния пазар и на прането на пари. Искам да кажа, че има още някои други неща, с които трябва да се занимаваме. Но това беше основното, което исках да кажа. Искам да благодаря за този доклад. Мисля, че той е много добър и се надявам Европейския парламент да го подкрепи с широко мнозинство. Изводът е, че всички ние, всички политически групи в парламента имат различни становища по тази тема. Защото игралната индустрия е много специфична за, за отделните държави членки. Е, има различни интереси, които се крият за тази индустрия. Не зная как е във вашата група, а зная как е в моята политическа група, какво е становището, но така или иначе, мисля, че е важно да постигнем съгласие, да постигнем компромис. Може би стъпка по стъпка, но съм съгласна, че времето е назряло да направим стъпка напред от това, което постигнахме през март 2009 година. Мисля, че това е един много интересен спектър, където наистина действия се налагат. Well, Благодаря много за този градивен коментар. А, аз а, мисля, че ние трябва да разгледаме как стоят нещата. Госпожа Рюле, но този път първо ще дам думата на господин Фокс заради равните бройки, след това госпожа Рюле. Аз тук в списка си имам следните оратори. Така че иска ли някой друг да вземе думата, за да планирам времето? Добре, тогава господин Фокс има думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми да добавя и аз благодарността си на а, господин Кройцман. А, може би госпожа Шалдемозер е била а, приятно изненадана. Аз бях леко а, разочарован, че нямахме по-либерален подход от този либерален а, доклад, че госпожа а, Мосер смяташе, че ще отиде малко по-нататък. Аз искам да видя своята роля като човек, който отласка господин Кройцман да а, върви много повече. И нашата група започна да работи по този въпрос в 2009 година и подходът беше много либерален. Аз не мисля, че този доклад е достатъчно смел. Акцент се е отместил леко. По дефиниция, хазарта в интернет води до липса на правна сигурност. Липса на правна сигурност, лоша закрила на потребителите, незаконни участници. Ние би трябвало да улесним достъпа до вътрешния пазар. Искам да видя повече акцент върху процедурите за нарушение срещу държавите членки, които нарушават пазарните правила. А, това, тази дейност е лукративен източник за много национални а, агенции по плащанията. Много държави смятат, че а, ще установят, че ако либерализират пазарите си, ще се а, увеличат възможностите и това е валидно и за хазарда онлайн. Тук има а, гаранции за потребителите. Ние бихме искали да осигурим а, отговорен хазарт, защита на уязвимите групи. И ще заключа, като а, успоря едно от а, твърденията на госпожа Демолзер. Тя казва, че хазарта не е нормална а, а, човешка дейност, значи не е човешка дейност, е, е економическа дейност. Добре, каква е разликата тогава между един млад човек, който си купува нова игра и харчи 40-50 евро а, а, и играе тази игра и дадено лице, което решава да похарчи 40-50 евро на месец за а, интернет и за хазарт по интернет. Това е едно съзнателно решение. Просто защото ние не сме съгласни с този избор и понеже смятаме, че хазарта е нещо лошо, не трябва да спираме хората. А, тук има един доста моралистичен тон в нашия дебат. Някои хора не обичат хазарт и следователно смятат, че ние трябва да спираме хората да играят, да участват в хазартни игри ако имаме адекватна закрила, защита, която да предотврати пристрастяването, нашите морални предпочитания не би трябвало да спират други потребители да правят едно или друго. Благодаря, господин председател. Благо... Е, аз мисля, че госпожа се смята, че не е представена. Господин Фокс, това не, не са мои думи. Е, това е съвета на европейските общности, които казва, че това не е нормална економическа дейност. Това не е моя формулировка. Формулировката е на съда. Благодаря. Аз благодаря на господин Фокс, защото той очертава ширината, в която се движим. Имаме наистина големи културни разлики в този сектор и благодаря на господин Кройцман. Хубаво е, че не е, друг е докладчик, а именно господин Кройцман. Мисля, че без този доклад нямаше да може да вървим напред, защото базата, която вие предлагате, ни дава възможност да се проведе дебат и в Германия. И искам да преведа до аргумента на господин Фокс, а именно аргумента за ползата и печалбата. Ако погледнем кой печели от, е, в държавите членки, например в Германия, от тези приходи, то това са е, спортистите и сдруженията от публичен интерес. Ако тези приходи се обложат с данък, то тези групи няма да печелят нищо. И ако става дума да се работи по волята на големите спортни организации, то печалбата няма да отиде до, в подкрепа на общия спорт. Какъв е интересът всъщност на е, нашите държави? Какво трябва да се прави с тези пари? Това е въпроса. А сега, към предложенията на господин Кройцман, субсидиарността, защитата на потребителите, защитата на младите, това е всичко ясно. Подкрепям и неговото становище, че трябва всичко да стане легално. В Германия това е също валиден аргумент. Аз заставам зад него. За мен обаче въпросът е следният. Какво може да направим тук? Аз съм също на мнение, че ни трябва по-голямо, по-тясно сътрудничество. Но и аз не зная дали това, т.е. директивата е правилният инструмент. Може би един регламент е по-уместният инструмент. Защото за нас е важно комисията да се заеме с координацията на, на, на надзорните органи трябва да се усили защитата на потребителите. Трябва да обсъдим дали наистина директивата, а не регламента е по-подходящия инструмент. Но така или иначе аз съм на мнение, че трябва да направим тази стъпка, трябва да защитим тази стъпка на национално равнище и мисля, че по този начин ще може да въведем малко спокойствие, спокойствие в по темата. Непрекъснато се получавам мейли от лобисти в тази област и на всеки го пиша една, един и същи отговор че не виждам смисъл да се срещам с тях, защото нещата са вече ясни. Но може би може наистина да направим стъпка напред а, в посоката, в която сме тръгнали. По този начин ще намалим подобни набези от лобистите и господин Дион. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Кройцмен за доклада. Основният, основният изходен момент за моята група е, че тук да избегнем пристрастяването. Докладът според мен засяга теми свързани с престъпността, борбата срещу престъпността, прането на пари и сътрудничеството срещу организираната престъпност. Питам се обаче дали нашата комисия трябва да се занимава с този въпрос. Ние трябва да приемем възможността една, всяка държава да налага ограничения върху хазартните игри. Не, е, не разбирам защо да не е възможен а, е, държавния монопол в интерес на всички. Второ, тъй като говорим за мерки, независимо от а, е, а, гледната точка на Комисията по граждански свободи, мисля, че не можем да не обърнем внимание на борбата срещу пристрастяването и защитата на психичното здраве. Аз съм настроен много критично към идеята за директива или регламент по въпрос, който е от национално естество – това не става дума за нормална економическа дейност, следователно не влиза в обхвата на единния пазар. Аз не съм. Аз съм против приемането на регламент. Удивително е това, че консерваторите и либералите настояват за повече правила на мен ми се струва, че трябва колкото може по-малко правила, но съм за сътрудничество в борбата срещу пристрастяването. А всъщност при, хазарни, при хазартните игри става дума за, именно за а, пристрастяване. Не смятам обаче, че ни трябват повече правила на национално или европейско ниво. Добре, скъпи колеги, полският а, заместник министър-председател ще а, бъде тук в 4.20. Мисля, че ще успеем. трябва да изслушаме още 6 души. Ще ви помоля да не се разпростирате повече от две минути. Току-що председателят прочете имената на записалите се за изказване депутати. Господин Шваб отказа да се изказва. Започваме с господин Хангдок. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя господин Кройцман за работата. Той а, третира а, щекотлив и сложен въпрос. Той набелязва и очертава проблемите, с които е свързан пазара на а, хазарта, само че амбициите не са достатъчно големи. В доклада се очертават областите, в които е необходима повече регламентация. Не знам дали това е нормална економическа дейност, но економическите, стопанските дейности са свързани с външни аспекти. Има поне четири области, в които е необходима регламентация за да се справим с отрицателните външни фактори. За какво става дума? Борба срещу незаконните пазари, първо, превенция на пристрастяването като второ, защита на малолетните, трето, и опазване и защита на почтеността в спорта като четвърто. Вие, господин докладчик, много ясно се изказахте. За съжаление, вие не предлагате никакво предложение. По отношение на борбата срещу пристрастяването, бихме искали минимум, някакви минимални препоръки, като забрана на рекламата, например. Забрана операторите забрана за определени възнаграждения. Разбира се, трябва да оставим, трябва да спазим до някъде принципа на субсидиарност, ако, ако само че е, по отношение на е, защитата на малолетните, е, може би е необходимо да се даде обща дефиниция на общностно ниво за престъпността. По-нататък Държавите членки, които желаят, би трябвало да могат да приемат национален държавен монопол. Според Европейския съд това би позволило да се е, борим по-успешно срещу престъпността. Благодаря за вниманието, благодаря за е, много ясното и цялостно изложение. Господин Декампус. И аз искам да започна с комплимент за колегата Кройцман, който е свършил много ценна работа и е поставил основите за по-нататъчна работа. Аз имам някои коментари все още, има някои неща, по които се различавам с него. На първо място, Не е напълно вярно да се каже, че разграждането на националните монополи е свързано с хазарта. Вся, във всяка държава условията са различни. Новото е използването на интернет за създаване на по-добри механизми, които успяват да е, избягат от всякакви национални механизми. Така че проблема, с който се сблъскваме, не е държавния монопол, това не е основният проблем. Основният проблем е незаконната дейност и незаконните оператори, които използват нови технологии, за да се прикриват. Именно за това А, именно за това няма никаква гаранция, че е, резултата ще бъде частни монополи или олигополи. А, ние няма да можем да проследяваме а, е, вземанията така, както първоначално е предвидено. Елементите от културно значение и финансирането на социални дейности, които в исторически план са задачата на националните органи по хазарта, всъщност тази задача не се изпълнява напълно. Съгласен съм с господин Кройцмен, че е необходимо да се прилага принципа на активна субсидиарност – а не едно типно решение за цялата общност. Има обаче много сфери, в които ще направим допълнителни предложения. Благодаря, господин Мандълс има думата. Благодаря, господин председател. Бих желал и аз да благодаря на господин Кройцман за широкия анализ – Съгласен съм с него по много пунктове. Е, отрицателните елементи на е, хазарта в, по интернет е нещо също, което трябва да се борим. Имаше доклад е, по тази тема. А по въпросите и начина по който се справяме с прането на пари от незаконни и криминални дейности, аз съм съгласен, че трябва да се приеме национален подход. Искам да привлека вниманието ви към съглавието. Ние говорим за хазарт по интернет на вътрешния пазар. В Холандия имаше един известен от миналото велосипедист, който а, а, залага в Кипър. А това нередно ли е? Ако а, залагам в Холандия, парите отиват в хазната. А 600 милиона евро данъци се губят поради тези незаконни практики. Затова трябва да проявим твърдост и са ни необходими решения за тези отрицателни явления. Трябва да намерим а, и трябва да намерим решение на проблемите с за прането на пари. Както каза господин Де Йонг, необходим е национален подход, но както спомена господин Фокс, трябва да гледаме положителната страна на економическата дейност, необходим е европейски подход, защото в противен случай не даваме възможност на хората да се възползват от услугите. Ако една държава е член на Европейския съюз, не е възможно, например, за една Германия да осъжда, изпраща в затвора хора за нещо, което е незаконна дейност в друга държава. Необходим е европейски подход и а, някаква форма на европейски а, надзор. Госпожа Бозотил и а, господин Бозотил първо. Благодаря, господин председател. Може би Европейския съд е казал, че това не е нормална економическа дейност, но съда никога не се е казал, че разпоредбите на договора и особено а, разпоредбата за свободно придвижване не се прилага, напротив, прилага се в тази сфера и ако ще реши, ще разрешим изключения, те трябва да останат изключения. Не може да обърнем с главата надолу правилото. А начинът по който някои от нас поне говорят, ние сме изгод, направили правило от изключението. А изключението трябва да остане изключение. Така че а, разпоредите на договора трябва да останат. На второ място необходима е много висока защита на подкребителите, така че всяко лице, което играе онлайн, е защитено независимо от страната, от от която играе. Това не означава, че а, разпоредбите на договора не трябва да се прилагат. Необходимо е да се осигури поне минимално равнище на защита на потребителите, защото ние ще постигнем целта да защитим а, потребителите, без да нарушаваме нито едно правило. Това е разумният подход. Ако ние трябва да намерим а, оправдания, ако, ако намерим оправдание да забраним тази дейност, това няма да действа, защото ще нарушим правилата. По въпроса за до, доверието има различни разпоредби и има доверието помежду ни, че ние ще спазим тези разпоредби. Ако е отворена банка в дадена държава членка, към нея има доверие, че може да оперира и в друга. И ако в една а, страна има а, доверена авиокомпания, значи би трябвало да има доверие към тази авиокомпания и в друга държава. Какво е различно при хазарта? Да, наистина, може би е, е, има малка разлика. Нека да защитим потребителите така, както ги защищаваме срещу цигарите. Ние забраняваме рекламата, а, имаме много стриктни стандарти в интерес на закрила на потребителите и в никакъв случай обаче не можем да казваме, че не може да има търговия с цигари между държави членки на Европейския съюз. Господин Пиеман. Благодаря. Нека да се представя. Аз съм шведски депутат и членувам в друга комисия, но 10 години следя този въпрос. И следя въпроса, защото виждам, че в моята страна има много лицемерие. В Швеция има два монопола върху алкохола и хазарта. И за двете се казва, че целта е да се предпазят потребителите. Шведския монопол върху хазарта е всъщност монопол върху вторият най-голям рекламодател. Какво бихме казали, ако монополът върху алкохола имаше е, същата реклама. Да, и водка можеш е, да, можеш да имаш успех. Въпреки, че говорим за защита, предпазване на хората от пристрастяване, министрите на финансите на Европейския съюз са, може би, най-пристрастените към хазарта хора. Но не говорим за това. Прочетах зелената книга на комисията с интерес. Никой не е доволен. Нито държавите членки, нито операторите, и комисията не е сигурна дали има правна сигурност. Е, те, о, какъв е техният отговор? Имаме черен пазар, имаме законни оператори, имаме и с, оператори, които са в сивата зона. Кои са те? Тези, които са закони в една страна, но не в друга. и какъв е тяхното решение? Или директива, или процедура за нарушение. Мисля, че Чарли Макриви беше казал, никога няма да представя директива, защото никога няма да я приемете. Само, че а, сега го разбирам, но може би трябва да тръгнем по друг път. Нека да се занимаем с въпросите, които можем да решим. На първо място трябва да има минимални стандарти за защита, било за монополи, било за частни субекти. Тези, които имат лицензи, трябва да, да пред, трябва да направят така, че хората от други страни да не бъдат изключени. И тогава, когато имаш лиценз, не трябва да се осложняват нещата от бюрократична гледна точка. Нека да направим онова, което можем да направим. Не е безотговорно е да кажем, нищо няма да предприеме, нека държавите членки да решават проблемите. Благодаря много. Винаги сте добре дошъл в нашата комисия. Но за забраната на хазарта, за когато проведахме прослушването, са, мисля, че се, стана ясно, че е нереалистично да очакваме да има такава забрана. Госпожа Гебхарт е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Беше много интересна тази дискусия. И тя ни показа, че подходът на господин Кройцман е абсолютно правилния. Трябва да кажем наистина, трябва ни е, широко пространство за субсидиарността, защото културните традиции в тази област са толкова различни, че не е възможно да се създадат общи правила на европейско равнище по отношение на хазарта. Това е ясно. Искам да ви напомня следното, особено за онези, които може би са забравили. Е, хазарта е, е засегнат и в директивата за услугите. И ние като парламент казахме, ние ще изключим хазарта от приложното поле на директивата, защото по принцип това не е комерциална дейност, не е търговска дейност. Markt, nicht, einfach, markt, einfach... Защото не бива да имаме регулиран пазар в това отношение. Трябват ни обаче типични, специални отговори на специфични проблеми. И тук става дума именно за прането на пари, за организираната е, престъпност, за предотвратяването на зависимости и е, независимост и пристрастяване към играта, към хазарта и от други хора. Затова не може да кажем, нека нещата си вървят както до сега и трябва да се създаде единен пазар. В това отношение той някак си ще се саморегулира. Това не е правилният отговор за тази област. Аз а, нямам отговор на въпроса дали регламент, директива или някакъв друг инструмент. Всичко ще зависи от това какво ще се регулира и това трябва да се дефинира много ясно. Но мисля, че в рамките на дискусията ще стигнем до по-ясни уточнения. Искам да благодаря е, на вас, господин Кройцман, защото бяхте много внимателен и с много чувство сте третирали темата и сте надградили на това, което госпожа Шалтемалзе в 2009 година беше постигнала. Не сте почнали от нулата, но сте продължили в правилната посока. Yes, thank you very much. Um... Благодаря. Аз бях докладчик в сянка на госпожа Шао де Мозе преди две години. Искам да благодаря на господин Кройцман за неговия доклад. Както знаем, приходите от хазартната дейност са много привлекателни за държавите членки и те се използват за финансиране на благотворителна дейност, наука и други полезни дейности. Господин Фокс, вие зададахте въпроса защо се ограничава е, хазарта, тъй като е свързан с финансова печалба. Но каква е цената на тази финансова печалба? Има хора, на които им е трудно да се контролират. Не сме убедени, че това ни засяга достатъчно и че аз съм от е, Финландия, съседна на Швеция страна и мога да кажа, че в е, Финландия има много положителни неща. Ние успяваме да пресечем опитите е, за кражба на самоличност, борим се с определени видове хазарт – мисля, че е трябва, че трябва да предотвратим злоупотребата с слабостта на някои хора, да насърчаваме почтеността в спорта. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и всички останали за този много конструктивен дебат, въпреки различията, но всъщност в политиката винаги е така. Аз нямам ли време за обобщение? Не, ще дам възможност на комисията да актуализира, да ни представи актуална информация. Ще, дадем, ще дам възможност на господин Ария Сескеверия да си представи доклада, но дебата ще бъде отложен. Сега комисията. Благодаря, ще бъда много кратък, като имаме предвид, че времето ни е малко. Вие самите забелязахте, че дебатът е изключително важен той говори за множеството различни гледни точки. Комисията е особено благодарна за това, че докладът обхваща всички трънливи въпроси. Както направихме ние в публичната консултация, ние нямаме предварителни идеи, няма да приемаме законодателен акт на всяка цена. Срокът за внасене на отговори е края на месеца. След това е идва лятото. Може би няма да можем да направим подробен анализ а, за този период от време. Ще анализираме а, отговорите, ще отчетем становището на парламента и ще обсъдим внимателно всички варианти. Ще видим кое е най-уместно. Става ясно от дебата, че има някои много важни въпроси, по някои от тях ще можем да постигнем напредък. Много от вас казаха, че може би трябва да се насърчи сътрудничеството между администрациите. Е, ние имаме добър е, инструмент е, при работа по пазара на услуги. Ние там имаме добър инструмент за сътрудничество между администрациите. Може би трябва да намерим подобен инструмент и за пазара на хазартни услуги в процеса на дискусия ние ще е, преценим до, дали има необходимост от законодателен акт. Ние, разбира се, е, ще държим на вашето участие. Е, предизвикателство към вас, господин Кройцман. Господин Кройцман, имате думата. Благодаря. Искам да се спра на това, което каза колегата Абел. Взаимното признаване. Това е въпрос на лицензиране. Сега, дали съм бил достатъчно амбициозен или не, не зная, но а, не може да не вземем предвид принципа на субсидиарност. Това е основата, от която тръгвам. Нека укрепим и доброволното сътрудничество между държавите членки. Малтийците, например, искат да имат печалба, обаче е, германците също искат тази печалба, която немците, е, т.е. парите, които немците са оставили в е, малтийските казина. това са много интереси, много въпроси. Нека да се опитаме обаче да ги решим, да ги обединим по европейски начин. Е, дали финландското решение е разумно? Мисля, че е, решението трябва да е централно. Дали онлайн или офлайн трябва да имаме едно централно е, регистриране. Всички тези неща, аз съм убеден и за това съм ги посочил в доклада си, имат шанс да бъдат решени. И то единствено и главно на европейско равнище. Едва тогава ще отбележим напредък. Само чрез регулацията, само чрез лицензирането може да пробием монопола. Но за тази цел държавите членки трябва да, ни, да, да са убедени да си сътрудничат. Ако немците или англичаните кажат, добре, чудесно е, лицензирането е великолепно, ще прилагаме принципа на субсидиарност. Добре, но какво ще се каже, ще стане, ако някой каже, ние пък искаме по-високи стандарти. Ето за това смятам, че трябва да създадем една обща рамка. По този начин ще намалим и бюрокрацията, но автоматично, автоматичните лицензии, мисля, че а, не са перспективни. Това, което каза и колегата за отделните оператори или пък за хората, които залагат, независимо дали става дума за конни надбягвания или не. Във всички случаи печалбите, които идват от тези, от хазарта, могат да отидат в различни посоки за подкрепа на спорта, за подкрепа на хората, които се грижат и отглеждат конете. Но трябва да направим нещата, които са възможни. Госпожо Шалтемозе, помислете всъщност наистина кое е важно какво, може, какво е реалистично да се направи. Аз много мислех за една ситуация, в, които всич, в която всички страни ще са печеливши. В Малта, ако някой залага в Малта тези пари, които там се генерират, естествено всеки иска да ги има трябва да се опитаме да се борим срещу нелегалните средства и този начин е единствено да обединим усилията си на европейско равнище и да спазваме принципа на субсидиарност. Това вече го казах. Сега за а, пристрастяването към, към игрите. Трудно е във всяка държава членка по-отделно да се борим срещу престъстяването и срещу нелегалния хазарт, може да го сторим единствено на европейско равнище. Единствено чрез една обща регистрация. Тук ще спра. Аз, както казах и преди, искам да подчертая, че съм отворен за всякаква критика и коментари. Много бих искал да направим стъпка напред в тази област. Хубаво е, че всички сме единни, искаме да отбележим напредък, да намерим общо решение. Аз съм отворен, както казах, за вашите предложения и е хубаво, ако може да създадем единен пазар на европейско равнище за хазарта и след това да мислим за неговата регулация. Благодаря. Well, Благодаря ви много, господин Кройцмен. Благодаря ви за това, че проведохме много оживена дискусия, една от най-интересните и най-ангажираща за много хора и вие бяхте точният човек, който наистина намери а, правилния път. А, комисията ще отчете това, което вие казахте. Това наистина е голямо постижение. Благодаря ви още веднъж сега. Крайният срок е 18 юли. Ще се разгледат тези изключе, тези изменения на 30 август и през септември ще гласуваме. Е, ако мислите, че това е много сбито време, то е защото е необходимо комисията по економическите и е, парични въпроси да вземе отношение. Сега имаме една е, нова точка. Господин Ария Сачеверия ще представи резултатите от работната група по въпросите на електронната търговия. А, мисля, че това е важна е, пионерска инициатива, която ангажира всички политически групи. Господин Ариаса Шеверия беше поканен да ръководи тази дейност от наше име. А, ние ще се опитаме да дадем възможност да се обсъдят а, темите след а, лятната вакансия. Виждам, че госпожа Ламот е тук и е, Джордж Бержевен, който няма нужда от представяне. Аз си мислих, че сте дошли тук за да проверите колко съм, какво сме направили по хазарта, но виждам, че сте тук в нова роля Господин Шеверия ще направи презентация. Той е, го е наре... той, той е сложил собствената си е, пар... политическа група, но може би би било по-коректно да сложи логото на нашата група на нашата комисия. И така, господин Ариас, имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да обясна защо съм сложил това лого. Е, това е моят документ и при подобни презентации е обикновено се поставя името на политическата група. А сега искам да се спре на заключенията на работната група. Тя работи за от февруари. Ние виждаме, че економическата криза се задълбокочава и някои от държавите членки се намират в много трудна ситуация. Ситуацията изглежда така, че всъщност е, е, посред кризата установяваме, че нямаме единна Европа. Държавите членки имат различни интереси и въпросът е каква е нашата обща отговорност, каква мож, отговорност може да поемем и какви са границите ни. Кризата получи и дигитален цифров формат. Ето защо е важно да обединим усилията си, за да може да опосредстваме един единен цифров вътрешен пазар. Още през февруари започнахме да правим анализ на електронната търговия. Положението не е много розово. Виждаме, че, технически, че имаме технически и търговски проблеми и препятствия. Няма контролни органи, които да се грижат за правилното протичане на електронната търговия. Трябва ни повече информация и прозрачност, в противен случай има много поводи и възможности за злоупотреба. Електронната търговия трябва да навлезе в нова фаза – защото стимулите за конкурентоспособност не са достатъчни в момента, такива каквито са. Според мен има нужда от нови норми, нов контрол, нови по-добри практики, нови форми на електронната търговия. Трябва ни по-добрен начин на плащане. Трябва ни обща отчетност, стандарти за отчитане, счетоводни стандарти и мисля, че тъй като имаме 500 милиона жители, това е важно за един такъв пазар. Ето защо трябва да намерим възможности за решение, за да имаме напредък и в тази област. Директният път би бил европейската марка за доверие. По този начин бихме увеличили доверието на европейските граждани в, в електронните транзакции и електронната търговия. Еднаква отчетност за всички, еднакви правила за всички, това трябва да са основните принципи, от които да изходим. Еднакви правила и за електронните транзакции. Работната група се заседава няколко пъти с представители на комисията, на браншовите организации и на експертите по електронни медии. Заключенията включват 7 пункта, които вече изброих, а именно електронен обмен на данни, защита на потребителите, защита на данните, почтенски услуги, ДДС, и защита на авторските и сродни права, както и марката за доверие. Аз ще се спра на тези отделни теми в последствие и ще видим, че сме направили анализ на ситуацията такава каквато е в момента. Може да разберем къде сме стигнали в момента и ако ми позволите, ще се съсредоточа главно върху заключенията, а не върху описание на актуалната ситуация. И така, електронен обмен, електронна търговия. Тук имаме 6 пункта. Защита на правата на потребителите и по-ясна правна сигурност. Трябва ни по-ефикасна система на европейско равнище за альтернативно разрешаване на споровете и то онлайн. Европейския кодекс за електронна търговия трябва да бъде прият, както и цифровия дневен ред, така като, както беше обявено. Тези неща предстоят да бъдат одобрени. Браншовите организации трябва да бъдат информирани освен това, трябва да има интернетни страници за сравняване на цените на стоките и трябва да има инструменти за трансграничен обмен на информация. Трябва да има информационни кампании, насочени към потребителите. Що се отнася до малките и средни предприятия? Ние смятаме, че те са економическия двигател на обществото, но за съжаление все още малък процент от малките и средни предприятия продават онлайн на европейско равнище. Малките и средни предприятия трябва да осъзнаят възможностите на електронната търговия и да осъзнаят, че чрез нея могат да стигнат до нови клиенти. Електронната търговия може да улесни бизнеса на е много предприятия може чрез електронните медии да се модернизира, модернизират много области, като например лицензирането, сертифицирането, контрола, обществените поръчки и естествено повече информации на, за малките и средни предприятия, така че те да могат повече да навлязат в електронната търговия. Това може да стане чрез информационна кампания защита на данните. Това беше важно за потреби... Това е важно за потребителите, които пазаруват онлайн. Това е едно от най-големите ни предизвикателства. Тук имаме големи разлики в правната уредба. Направихме няколко предложения в рамките на работната група. Най-напред актуализация на, нормата в, на нормите в тази област, т.е. създаване на правна уредба, която, на която може да се разчита на която могат да се опрат предприятията и ясни правила, прозрачни правила за потребителите. Е, трябва много ясно да се каже на потребителите как ще се третират техните данни. Трябва да има възможност потребителите сами да коригират данните си или пък да ги заличат. И в същото време трябва да може да се наказват злопотребите и посегателството върху личните данни. Тук имаме изискването за намаляване на административните разходи. Нотифицирането и лицензирането трябва да бъде упростено. Законодателството трябва да е, отговаря на новите изисквания, особено що се отнася до информациите, които се запаметяват в интернет. Пощенските услуги. Това е нещо много важно за електронната търговия. Някои продукти могат да се разпространяват само в могат да се получат само в чужбина и то понякога по-ефтино. Но потребителите смятат, че физическата доставка на продуктите е проблематична. Важно е почтенските услуги да изискват еднакви, да имат еднакви е, тарифи. В отделните държави членки има различни такси. Ето защо ние предлагаме специално за трансграничните почтенски услуги ние предлагаме еднакви почтенски тарифи. По отношение на транзакциите предлагаме упростяваме. Много трябва, трябва да е много ясно кой, на кого какво доставя. За това ни трябва европейската марка на доверие. По този начин може да намалим разходите. Трябва да осигурим и безпрепятствената доставка на продуктите. Това ще увеличи доверието от страна на потребителите. ДДС, -то, това е друга важна тема. Виждаме, че е, имаме голямо предизвикателство, голяма пречка в тази област за напредък по отношение на ДДС. -то. Как изглеждат нещата с един общ, единен данък? Може би електронната търговия може да бъде обложена в цяла Европа по един и същи начин и по този начин биха могли да се финансират услугите, които поддържат е, европейските услуги, които поддържат електронната търговия. Може да мислим и за уеднаквяване на а, е, дистанционната търговия, намаляване на административната тежест за малките и средни предприятия. Според нас има нужда от, едно, от една централна служба. Такова предложение бе, бе направено още през 2004 година. Органите, които са правоприлагащи органи, тези органи трябва също да бъдат взети предвид, а именно трансграничните им функции. Имаме голямо предизвикателство и по отношение на пиратството и фалшифицирането. Ето защо ни е нужна една правна уредба, ясна и точна правна уредба, едно подобрено законодателство. И по отношение на авторските и сродни права, за да може да ги адаптираме към цифровата ситуация на 21 век. Тук трябва да вземем предвид естествено и директивата за авторското право. Тази директива трябва да бъде адаптирана към нашето съвремие. Директивата за за е, интелектуалната собственост също трябва да бъде взем, взета предвид, защото интелектуалната собственост и авторското право са неща, които са много свързани и имат отношение към електронната търговия. Например, когато става дума за електронна търговия с духовни ценности. Мисля, че ни трябва експертна платформа, за създаване на една обща марка за доверие и един общ кодекс на поведение, за да може да се използва тази марка на доверие в цяла Европа, за да може тя да е ефективна и ефикасна. Това какво ще означава? Ще означава, че, ни трябват, че ще ни трябват средства от бюджета за финансиране на тази дейност. Тази марка за доверие е инициатива на комисията. И тук всички заинтересовани страни, продавачи, купувачи, потребители, всички трябва да бъдат информирани. Трябва да се да следваме развитието на технологиите, за да, за да не изостава нашето законодателство в цифровата ера е проблем. Когато има промяна в нашето ежедневие, законите трябва да бъдат адаптирани и актуализирани. Какво означава това? Това означава, че трябва да се отделим от начина до момента, по който се, се, се, се е случвало законотворчеството. Трябва да сме по-гъвкави. В работната група е, трябва да говорим и по други въпроси. Например, за фрагментацията на единия пазар, на единия пазар различните ДДС ставки и различните функции на економическите субекти, повед... различното поведение на потребителите. Трябва ни връзка между електронната търговия и вътрешния пазар на Европейския съюз. Трябва да сме още по-амбициозни и трябва да създадем една специална система за електронната търговия. Може би може би новия член на Европейския съюз ще е именно цифровата Европа. В тази област искаме да създадем едно напредниче, една, една, една напредничева среда – една прогресивна среда. И искам да помоля нашата работна група с ваше одобрение да продължи да работи, защото някои от въпросите не бяха обсъдени на досегашните четири заседания. Ето защо би било разумно да работната група да продължи да съществува и да работи на следващото заседание на координаторите този въпрос ще бъде обсъден. Нашите предложения имат целта да подобрят бъдещото законодателство, настоящето законодателство. Става дума да се преодолеят препятствията, които съществуват в момента и да се угори едно безпрепятствено функциониране на цифровия пазар в Европа. Защото в противен случай електронната е, търговия в средносрочна перспектива няма да може да функционира на нужното равнище. Това ще е противоотрова за кризата. Това ще е нещо, което ще вдъхне нов живот на економиката. Цифровата е, електронната търговия е бъдещето на търговията. Благодаря. Sorry, um, благодаря, господин Ариус. Искам да благодаря на вас и на вашата група за огромната работа, за документите, които ще проучим и на първото заседание на координаторите. Ще ви включим в дневния ред, включително вашите предложения. Комисията ще ни изпрати също така изключително важни предложения. И аз дадох един екземпляр на вице-премьера на Польша, защото той е много добре запознат с компютрите, той е работил в IT сектора, така че много добре, че можем да направим връзка между двете теми. Благодаря много. Ще намерим начин да се ангажираме с тази тема на форума по единния пазар и вие ще присъствате. Благодаря ви. Сега за мен е голямо удоволствие да приветствам за първи път председателя заместник министър-председателя господин Валдемар Павла, който ще председателства съвета по конкурентоспособност, като министър на економиката. Ние много се радваме, че в продължение на унгарското председателство, съвета по конкурентоспособност ще бъде един много важен форум. Това е много важно за нас. Много се радвам, че мога да приветствам тук министър Малгожата Краснодепска Томкил, председател на службата за защита на конкуренцията и потребителите. Унези от вас, които бяха по време на нашата много успешна визита в Польша, си спомняте, че ние се срещнахме с нея и с нейните колеги и говорихме за това, което те правят за защита на потребителите. Тя отговаря за надзора върху пазара. И накрая господин Корлекс, който беше тук в нашите заседания, той участваше в заседанието на единия пазар и той щеше и той говореше също така а, и ние очакваме с нетърпение срещата, която се организира в Краков от 2 до 4 октомври. А, ние се радваме, че те по време на тяхното председателство ще поставят въпросите на единния пазар и на закрила на потребителите сред основните си приоритети. А, аз много се радвам, че сте тук, господин вице-премьер, и първоначално ще дам думите на, думата на координаторите и след това вече, който привлече погледа ми. Господин вице-премьер, имате думата. Господин председател, уважаеми евродепутати, дами и господа. За мен е голяма чест, че имам възможност да говоря пред вас от името на правителството на Република Полша и да представя принципите на полското председателство, особено във вашата сфера. Ще говорим, ще се изкаже госпожа Краснодевска, Том Кил, искам да споделя с вас 10 теми, които са много важни за нашето председателство. Закона за единия пазар, електронната търговия, директивата за услугите, за единия пазар, за професионалната квалификация, европейската стандартизация, регламента за превозните средства, регламента за пускането на продукти на пазара, роуминга и накрая законодателните предложения за обществените поръчки както и а, намаляването, а, както и налагането на интелектуалната собственост. Това са важни елементи на полското председателство. По точка разни ще фокусираме вниманието си върху няколко посоки. Интегрирана Европа, по-сигурна Европа, и Европа, която се отваря към другите. Когато говорим за интегриращата се Европа, тук основната движеща сила за економически растеж в европейския регион е на първо място. За сигурността ние ще насочим вниманието си върху храните, енергията и отбраната. На трето място, откриването на Европа е сфера, в която ние ще разгледаме новите държави членки, които вероятно ще се присъединят към Европейския съюз. Подписали сме споразумение с Харватия. Преговорите за присъединяването бяха, приключиха по време на унгарското председателство и за Польша това е един много важен момент, защото някои историци твърдят, твърдят че харватите са се преселили от районите около Лвов и Краков в Полша и сега се казва, че туристите славяни се връщат в Европа. За нас е много важно също така а, какви търговски отношения ще имаме с съседите си и с основните фактори на глобалния пазар. Сега, връщайки се на темата на днешното ни заседание тук в ИМКО, бих желал да подчертая, че Полша е водещ фактор в единия пазар, тъй като ние виждаме важни, големи възможности за решаване, за излизане от кризата и за насърчаване на нови възможности. Нашата роля като посланници на единния пазар ще бъде да при председателстваме работата на Европейския съвет, където ще откроим единния пазар сред основните приоритети с неговите економически движещи сили. Сега позволете ми да се впусна малко в подробности. Закона за единния пазар. Това е един, една от основните инициативи. Позволете ми да напомня, че по време на белгийското и унгарското председателство Съвета по конкурентоспособността прие заключения, свързани с, с единия пазар. Това е свързано с възможностите на единния пазар да създава работна заедост. За полското председателство това е приоритет и тук нашата цел ще бъде да дадем възможност да се работи по тези два лоста на вътрешния пазар и да докажем, че е възможно да има напредък в сферата на законодателните предложения по време на полското председателство и на следващите датско и кипърско председателство. Тук е момента да кажа, че ние очакваме да си сътрудничим много успешно с парламента. Искам да благодаря на следните а, евродепутати Сандра Калнети. Е, де Кампош и пану послови е, е, Кристианови Силва Бушой за опрацование справоздань дотичących трех. Искам да благодаря на тези евродепутати за това, че изготвих докладите по трите стълба на единия пазар. Тези доклади са наистина много важен принос в, в работата на единия пазар и те бяха включени в окончателната редакция на съобщението. Сега по въпроса за електронната търговия чух част от дискусията. Това е много важна тема за нашето председателство. Ние бихме желали да позволим на потребителите в Европа да се възползват максимално от електронната търговия, да сринем бариерите, Сътрудничеството в това отношение е много важно за повишаване на доверието на нашите потребители в електронната търговия. И ние тук разчитаме много на а, а, сътрудничеството с работната група на господин Пабло Ечеверия, който говори преди мен. Ние също така разчитаме много на вашите предложения и на активното ви ангажиране. Искам да приветствам унгарското председателство, чието усилия допринесоха за завършването на работата по правата на потребителите и това беше една стъпка по посока на развитието на европейския пазар на електронната търговия. И сега едно е, отклонение. Аз работех в една компания, където въвеждахме идеята за електронната търговия. Беше важно да се опитаме да не пренебрегваме човешкото измерение, защото първоначално мислехме, че когато въвеждаме интернет план платформата някои брокери ще си загубят работата. Оказа се обаче, че когато са на, има физически лица, които могат да имат пряк контакт с потребителите, този подход се оказа много а, успешен и не бива да се изпуска този тази възможност. Естествено, технологиите са много важни и ценни, но трябва да бъдат съчетани с човешкия фактор. На трето място директивата за услугите. Тук полското председателство се съсредоточава върху няколко директиви. Директивата за услугите и директивата за професионалната квалификация. Председателството ще продължи да работи за ефективното прилагане на тези разпоредби в вътрешния пазар, което ще предполага усилия от страна и на държавите членки, и на комисията. Те би трябвало да а, проявят а, усилия, особено от страна на администрацията, така че по силата на тези директиви да можем да уредим и някои местни специфични характеристики. Колегите работят по а, този законопроект в парламента а, и по отварянето на европейския пазар за тези услуги. Тук нашата основа ще бъде заключенията на съвета, тестовете за ефективност, бизнеса, туризма, всички тези теми бяха обсъждани и по времето на унгарското председателство. Не очакваме да се предприемат законодателни действия по време на нашето председателство, ще проследим какъв е резултата от взаимния процес на оценка. Приветстваме също доклада на евродепутата Ханслик за взаимната оценка и заключенията, проистичащи от това в различни сфери. И а, директивата за професионалната квалификация. По нея смятаме, че опитът е, до този момент ясно показва, че е, професионалната квалификация и нейното признаване е един от основните фактори за функционирането на единния пазар. Приветстваме а, директивата и ще очакваме с интерес доклада на а, госпожа Макларкин по този въпрос. В петата сфера стандартизацията в Европейския съюз е изключително важно да се въвеждат бързо и ефективно решенията, особено във връзка с хармонизираните стандарти, защото именно тук е момента, е, тук е сферата, в която е по-добре да се прилагат регламенти, а не директиви, за да може това да стане повсеместно в цяла Европа тъй като а, е много по-трудно да се правят компромиси, докато регламента налага определени условия. И тук искам да посоча някои основни тенденции в доклада на господин Кожушник. Той а, добре допълва съществуващите разпоредби в Европейския съюз и тук може да бъде намерено решение за, на един доста сложен проблем. А, е единно зарядно устройство за мобилните телефони. вероятно всички вие имате колекция от зарядни устройства. Именно тук сътрудничеството с парламента и с докладчик госпожа Лара Коми е от особено значение за улесняване на процеса на европейска стандартизация и неговото приложение към сектора на услугите. Двуколни, триколни и четири превозни е с 2, 3 4 колела ще бъдат обект на продължение на работата, която беше започнала по белгийското и унгарското председателство с много тясното сътрудничество на Европейския парламент. Ще разгледаме и в тази сфера нови предложения и отново ще разчитаме на сътрудничеството, чрез сътрудничеството с докладчика Вин Ван де Камп и с Пьер Антонио Панцери. Седмата сфера е законодателната рамка за пускането на стоки на пазара. Трябва 10 директиви да се хармонизират с единното законодателство относно пускането на продукти на пазара и това ще бъде сред основните ни приоритети. Изменението на регламента за роуминга е много важно за всички потребители и за всички европейци. И за това а, а, така че да не се прилагат а, допълнителни такси. Това ще повиши качеството на живота в Едина Европа. Това е един от регламентите, който разбива монополите, срива техническите бариери, е много успешен и убедителен в живота на европейските граждани. И накрая десетата сфера, именно митниците, а също така директивата свързана с обществените поръчки. Това предложение ще бъде внесено от Европейската комисия или през юли, или през септември. Ние ще бъдем готови да работим и през август, тъй като нашия министр-председател ни е обявил, че няма да има вакансии, няма да има курорт за членовете на правителството и работещите в правителствените служби поради полското председателство. За това а, за нас е много интересен доклада на госпожа Рюля. Ние вече сме а, събрали данни за ползите от енергийната ефективност. Тук в парламента трябва да се насърчават по подобни дейности. И накрая насърчаването на защитата на интелектуалната собственост. Позволете ми да ви напомня, че Европейската комисия прие проекто резолюция за засилване на защитата интелектуалната собственост и засилването на интелектуалната собственост в рамките на стратегията. Ние много се радваме, че Европейския парламент вече е определил докладчик господин Кройцмен, с когото ще си сътрудничим. Уважаеми господин председател, уважаеми евродепутати. Искам да благодаря на комисията Имко и по-специално на госпожа Ружа Тун, господин Андреас Шваб и господин Луис Грех за безпредседентната инициатива, а именно този форум за вътрешния пазар, който ще бъде отлична възможност – за обмяна на мнения между предприемачи и потребители. Това ще се проведе в Краков от 2 до 4 октомври. Ние сме отворени за сътрудничество, тъй като това вероятно ще бъде един от последните дати на а, полския парламент, тъй е, като през октомври ще има парламентарни избори в Польша и това ще бъде много добра възможност да се даде тласък за развитието на единия пазар. Много ви благодаря. I think that was quite extensive, so if there will be questions. yeah, very short. Yeah. Consumer policy mainly. Yeah. Yeah. yeah. Okay. Uh, so, uh, sorry, we were just discussing. Знам, че заместник министър-председателя очаква да чуе въпроси, но ми се струва, че ще бъде интересно да чуем няколко думи от госпожа Томкил, тъй като тя е председател на службата за защита на конкуренцията и потребителите. Госпожи и господа, в самото начало на полското председателство аз ще представя представя приоритетите на полското председателство в областта на наблюдението на пазара и способността. Също така ще представя и причините за приемането на тези приоритети. За мен това заседание е много важно, тъй като сътрудничеството с Европейския парламент е много важно. Успехът на едно председателство зависи до голяма степен от сътрудничеството с Европейския парламент, който е, изразява възгледите на гражданите. Кризата, която преживяваме, налага добро сътрудничество и синергия на национално и европейско ниво. Европа може да бъде силна, но трябва да се обедини сред многото предизвикателства, пред които сме изправени, е липсата на доверие на потребителите в трансграничната търговия, различна регламентация в отделните държави членки, различия в решаването на спорове, ние трябва да укрепим вътрешния пазар. Доброто сътрудничество и доброто правоприлагане ще ни даде възможност да се върнем по пътя на, да върнем обратно по пътя на растежа. Нека да спомена пет основни области, в които ще работим потребителската политика за периода 2014 2012 Европейската комисия започна работа по стратегията за работа с потребителите за периода след 2014 година. Трябва да очертаем приоритетите на Европейския съюз, свързани с защитата на слабите участници на пазара ние разчитаме на сътрудничество на парламента, особено вашата комисия. Надяваме се, че новата стратегия ще бъде резултат от творческо мислене и отвореност от страна на всички имащи отношение към политиката защита на потребителите. Искам да благодаря особено на госпожа Брицвенса за нейния доклад. Що се отнася до другите области, трябва да спрем хоризонталната директива за правата на потребителите, която ще бъде прията по време на полското председателство. Очакваме това да стане веднага след проверката, след правната проверка в края на септември, началото на октомври. Да не, не бих искала да пренебрегна приносът на Комисията по вътрешен пазар по-конкретно на господин Шваб и докладчиците в Сянка, които работят по този важен дългосрочен проект. Други проекти са свързани с альтернативни методи за решаване на спорове и ние възнамеряваме да работим в тази област. Европейската комисия ще представи своят проект за предложение за альтернативно решаване на спорове Европейската комисия смята, че е необходимо да се повиши ефективността на мерките. В документ, публикуван през 2009 година, както и в акта за единния пазар. Альтернативното решаване на спорове е изключително важна област. Ние сме убедени, че тези методи за решаване на спорове са бързи и ефективни, особено в, при, при потребителски спорове. А, он, онлайн решаването на споровете е също много важна област, а, които водят до намаляване на натовареността на нормалните съдилища. Съчетаването на альтернативните, альтернативното решаване на спорове и онлайн решаването на спорове може да доведе до по-лесно до, може да доведе до насърчаване на трансграничната търговия. Усилията за информиране на потребителите за сега все още не са дали напълно удовлетворителен резултат. Полското председателство смята, че тези че дейностите, свързани с извънсъдебното решаване на споровете, трябва да, се, да получат тласък. Полското председателство ще подкрепи Европейския парламент и Европейската комисия в усилията им за създаване на система за альтернативно решаване на спорове на европейско ниво. Надяваме се, че можем да разчитаме на сътрудничеството на вашата парламентарна комисия на докладчика господин Рошфор. Готови сме да започнем работа веднага след като комисията представи своето предложение. Освен това, работим по пакета за пътниците, но и туризмът. Туризмът в момента страда поради недостатъци в областта на защита на потребителите. Има нужда и от по-съвременно регламентиране, за да могат фирмите да работят в единния пазар. В тази директива ще се премахнат правните празноти, е, не, не всички противоречия. Трябва да про, премахнем всички граници, в, всички бариери пред функционирането на вътрешния пазар. Ако не можем да решим проблемите през следващите 6 месеца, Надявам се, че следващите три страни ще поемат от нас. Накрая искам да кажа няколко думи за директивата за а, безопасност на продуктите. Надзорът и наблюдението на пазара е, са много важни за нас. В Европейския съюз има нужда от добре развита система. Също така ни трябва вътрешен пазар за хармонизирани и нехармонизирани продукти. Интересите на потребителите трябва да бъдат защитавани. Необходима ни е повече прозрачност на дейността на пазара. Ето защо ние смятаме да работим по прегледа на директивата за безопасност на продукта, ако комисията внесе проект. Наясно сме, че става дума за изключително важен проблем за Европейския парламент. На 8 март Европейския парламент прие резолюция в този смисъл. Полското председателство подкрепя напълно целите на тази дейност и очакваме Европейската комисия да внесе проект. Ако Европейската комисия не внесе този документ в рамките на нашето председателство, се надяваме, че тази дейност ще бъде приоритет за следващото председателство. Накрая ние смятаме, че защита на потребителите може да повиши качеството на живот на гражданите. Добре информираните граждани и потребители са движеща сила за, на економиката. Техният потенциал не се използват пълноценно. Смятаме, че въпросите на потребителите трябва да се решават като приоритет. Разчитаме на съдействието на комисията по вътрешен пазар на Европейския парламент. Искаме да благодарим на предишните три председателства, по-конкретно на Унгария. Унгария успя да постигне приключване на преговорите по директивата за правата на потребителите. Накрая искам да ви приканя да участвате в Европейския ден на потребителите и конкуренцията. 23-24 ноември в Позна ще има международна конференция на която ще участват представители на служби за борба с монопола в цяла Европа. Това ще бъде добър повод за обмяна на опит в областта на законодателство за борба с монополите. Ще разсъждаваме по въпросите на конкуренцията и а, мерките за защита. Ще поканим партньори от Русия и Украина. Благодаря за вниманието. Ако има въпроси, ще отговоря и очаквам да чуя вашето становище. Well, I want to thank, um, both... Благодаря много и на господин Павлък, и на госпожа Краснодемска Томкил. Е, осъзнаваме, че имаме много работа. Благодаря също така, че е, благодарихте и отчетохте работата на нашите докладчици. Е, аз искам да кажа, че и унгарското председателство свърши много работа. Благодаря ви, че също така отчетохте и тяхната работа. И така, уважаеми колеги, имаме около половин час за въпроси и отговори. Сега ще дам думата на първо на координаторите. Как искате да отговаряте на въпросите по тройки, три въпроси? Първо координаторите. Добре. Три а, въпроси. Ако а, координаторите задават кратки, целенасочени отговори, това би било много добре. Господин Шваб има думата. Благодаря, господин председател. Господин Павлак, благодаря за презентацията. Вие показахте, че сте се подготвили чудесно, както за председателството, така и за работата в нашата комисия. Благодаря ви за това. Господин министър-председател, в парламента, чу, във вашия парламент чухме една много положителна реч за Европа миналата седмица и това е нещо много положително, въпреки че Европа в момента се намира в голяма криза, особено що се отнася до вътрешния пазар. Дано вътрешния пазар може да се развие отново добре. Радваме се на, на бъдещия форум за вътрешния пазар, който ще се проведе в Полша. И сега искам да ви попитам следното. Има ли някаква специална тематика, тема, която, е, която следите? Например, концесиите. Концесиите в Польша не са така разпространени, както в други държава. Има ли е, пречки пред концесиите в Польша, като, е, пред, като представител на председателството ме интересува вашия отговор. Освен това, въпросът, вторият ми въпрос е за вътрешния пазар. Каква е вашата визия за вътрешния пазар? И въпросът ми към госпожа Томкил. Какво е вашето предло... отношение по, по отношение на предложението на комисията за альтернативното разрешаване на споровете? възможни ли са, как виждате евентуалните дупли, дуплициращи се инициативи и какво е отношението ви по отношение на колективните искове? Ние стигнахме до заключението, че на европейско равнище може да имаме напредък само ако обединим усилията на държавите членки и не искаме да приемаме е, системата от Америка. Благодаря. Uh, thank you, Mr. Schwab. Mrs. Gephardt благодаря, господин Шваб. Госпожа Кепард. И аз искам да благодаря на Полското председателство и на вас, господин Павлак, за европейските идеи, които представихте. Особено много ми хареса вашето първо изречение, в което казахте, че смятате интеграцията в Европа за най-голямата, най-висшата цел в политиката. Това е нещо много важно, много важен въпрос, който понякога е, другите председателства не, липсва от тяхната програма. Три въпроса имам към вас. Най-напред, откриването на пазара и признаването на професионалните квалификации. Вие ги споменахте тези теми. Как виждате въвеждането на Европейската професионална карта – така че специалисти и експерти да могат по-лесно да се движат из Европейския съюз. На второ място, темата за роуминга. Това също е много важна тема. Искам да споделя своето, своята идея, дали не може да се напредне в дискусията, когато става дума за вътрешния пазар, а именно начина по който а, Предприятията използват фрагментацията на пазара за повече печалба от гражданите. И тук мисля за големи предприятия, които използват фрагментацията на нашия пазар. Тогава се питаме защо са таксите за роуминг, след като повече или по-малко става дума за взаимоотношения между две предприятия на един и същи концерн. И на трето място тук, е, въпрос към госпожа Томкил. Казахте, че надзора на пазара е много важен. Така е. По отношение на надзора над пазара, обаче има и една област, която, която също много важна, а това е организациите за защита на потребителите. Вие не ги засегнахте. Моят въпрос е, до каква степен са, доколко са силни тези организации в Полша и е, по какъв начин правителството или вие подкрепяте тези организации, за да могат те да изпълняват надлежно своята, своите задачи? Then, uh, господин Кройцман. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на господин Павлак за вашите хубави слова. Аз можах да се срещна с колеги в Кракао и аз като германец Бях много удовлетворен от начина по който те възприемат Европа и вътрешния пазар. И не само го възприемат, а самите те са двигател за развитието на вътрешния пазар. Аз Що се отнася до надзора на пазара, разбрах, че вие, госпожо Тъмкел, сте много усърдна. Ние говорихме във Варшава по този въпрос. Вие подкрепят, вие не само подкрепяте законодателството в тази област, но го и доразвивате. Имам, разбрах в диалога между, че разбрах, че за вас, като полско правителство, е много важно да се създаде вътрешен пазар за кредити, защото полското население има нужда от кредити за жилища и тъй като такъв пазар липсва, трябва да взима кредити от чужбина, от Швейцария, например. Не зная дали вие точно го споменахте, но зная, че това споделиха с мен полските сенатори в, през март. И може би би било напредък да променим вътрешния пазар и в тази насока. Освен това искам още веднъж да ви благодаря за това, че сте двигател на вътрешния пазар в Европа. Uh, uh, И сега бихте ли искали да отговорите на тази група въпроси? Е, двамата, също госпожа Краснодемска Томкил. Във връзка с първия ви въпрос, Във връзка с тези движещи сили, зад единия пазар, искам да привлека вниманието ви към необходимостта от добър баланс в регламента. Има някои сфери, които трябва да бъдат регламентирани. Тук лозунга не трябва да бъде по-добро регламентиране, а по-скоро интелигентно регламентиране. В Полша ние много се интересуваме от процеса на а, намаляване на бюрокрацията и аз И а, смятаме, че трябва да се упражни натиск върху бюрокрацията. А, защото бюрокрацията, според мен, силно се, здраво се барикадирала. Например, когато искахме да заместим хартияния носител с електронен носител, тази задача се оказа практически невъзможна. Сега, що се отнася до цифровия пазар, какви очаквания имаме? Тук можем да споменем въпроси, свързани с електронния подпис. Трябва да сме сигурни, че стандартите са прозрачни за цяла Европа. Смятаме също така, че в днешно време би трябвало да може би ще ни е необходим допълнителен дебат по въпроса за решението на проблема с роуминга, може би трябва да обсъдим някаква форма на управление на телекома. Мастер Switch е много интересна идея. Ние може да използваме същите принципи, както в енергетиката, енергийния пазар, за да може да се раздели този пазар на две части и да не се приемат монополи. Нека да ви дам един добър пример с, с а, някои уреди, а, които които използват само определен софтуер и е, отбягват друг софтуер, който може да се използва. Трябва да се придържаме към принципа за разделянето на пазарите. Този принцип може да бъде много важен в обсъждането на а, е, това как функционира информационното общество. Трябва да сме сигурни, че а, е, няма да станем, да попаднем в плен на някои технологии и да сме сигурни, че можем да дадем достъп на нови, новопоявяващите се компании на пазара. По въпроса за роуминга, въпросът беше много добър. Може ли да отидем и по-нататък? Да, разбира се. А, може, няма роуминг в виртуалния свят, в интернет, но тук трябва много внимателно да пипаме и да а, приемем един постепенен подход, защото в противен случай може да създадем проблеми за съществуващите компании, които са инвестирали при, са направили своите инвестиции при различни бизнес условия, сега трябва да спазват новите разпоредби. По някои решения, които бяха споменати от господин Кройцман, програмата Solvit – е много добър начин за оказване на подкрепа на нашите предприемачи. Аз мисля, че трябва да утвърждаваме многоязичието в нашите решения, защото добавянето на китайски или японски е част от базата ни данни. Ние имаме глобален начин на правене на бизнес, когато се придържаме към европейските езици. Сега, заемите Форекс, това е въпрос от вътрешно естество, повече това не е проблем на общността, макар че в някои държави съществува проблем за заемите, деноминирани в чужда валута. Тук идеята е да вземаме заеми, но ние не знаем колко ще трябва да връщаме, предвид риска, проистичащ от обменния курс на чуждата валута. В Полша съществува много широк марш. Някои банки налагат 12% лихви върху ипотечните заеми. Това е неразумно, като идеята е да се заплати а, заема деноминиран в чуждата валута, като се изплаща в чуждата валута. По този начин, ако банката не продава на добрата цена, тогава може да се използват услугите на друга банка или на друга финансова институция. И това ще наложи ограничаването на тези е, маржове на чужда валута, което ще бъде от полза на банките. Това, което трябва да помним е, че обменните валутни курсове влияят върху конкурентоспособността. Ако погледнете работната заетост в еврозоната и средните стойности в началото на 2000-та година, когато плащахме 90 щатски цента за едно евро, тогава картината с работната заетост беше различна, когато а, ю, е, еврото стигна долар и 60, тогава работната заетост се промени много и можете да видите тази взаимозависимост между валутните курсове и работната заетост. Благодаря. Мисля, че и вие също имаше, въпрос, имаше въпроси. Да, благодаря ви много. Благодаря ви за интереса към въпроси, които са свързани с потре... политиката на потребителите. В отговор на въпроса на господин Шваб за альтернативното разрешаване на спорове и колективните искове. Понятията са много важни, защото те са свързани с мерки, предназначени за повишаване на доверието на потребителите в пазара. И това е много важно в контекста на дейността на комисията ИМКО. А ако се впуснем в подробности, виждаме е, разлики във връзка с прилагането на конкретни мерки по альтернативното решаване на споровете, можем да кажем с почти 100% сигурност, че това понятие ще бъде представено по време на нашето председателство. Това е един документ, който се определя като един от лостовете в закона за единния пазар. Полското председателство е готово да отиде максимално далече е, в работата си по този документ. Сега по въпроса за колективните искове, тук съдбата на тази идея не е съвсем сигурна. Полското председателство подкрепя в общи линии всякакви решения, които могат да помогнат на потребителите, малките и средните предприятия да подобрят своята практика по отношение на конкурентоспособността и защитата на потребителите, но както а, каза господин Шваб, ние може да подкрепим решение, което няма да доведе до про, синдикални действия, а ще се съсредоточим върху европейски решения, взети в нашата среда с, с силни административни структури, които съществуват в държавите членки. На, в отговор на госпожа Гепхард за надзор на пазара. Се радвам, че мога да ви кажа, че това е една тема, която е много близка до сърцето ми. В личен план също Палския институт за защита на конкуренцията и потребителите има а, своя стратегия, която предвижда подкрепа и за неправителствените организации. В момента нашата стратегия е до края на 2013 година и този стратегически документ предвижда много конкретна помощ и подкрепа. Държавният бюджет за моята служба е дава определена сума, която може да се прехвърли на организация на потребителите при условия на а, справедливи и а, честни търгове. А, трябва да се спазват пазарните принципи с силни организации за защита на потребителите, които се конкурират за а, обществени ресурси. В списъка са записали още 12 души, а имаме около 20 минути. За това ще ви помоля по-кратко и ще групираме въпросите по 4. Uh, Господин Билан, благодаря. Господин заместник министър-председател, Драги гости, много се радвам, че сте тук. Мисля, че се срещаме с заместник министър-председателя за втори път. Срещнахме се в групата за координаторите, когато обсъдихме програмата на полското председателство. Много се радваме, че много от нашите притеснения са били отчетени. Вие казахте, че Полша е за силен европейски пазар и това е, се вижда и си личи в по, програмата на полското председателство. Например, първия форум за вътрешния пазар ще бъде организиран от Полша. аз като поляк не искам да отнемам твърде много от времето на колегите. Само ще кажа, че програмата е много амбициозна. Имам обаче някои притеснения. Реалистично ли е това? Ще успеем ли да свършим всичко това с оглед на времето, с което разполагаме? В Польша имаме малко горчив опит при спазването на директивата за услугите. Малко изостанахме и се срамуваме от това. Освен това, по време на полското председателство ще има предизборна кампания и много от министрите ще участват в тази кампания. Надявам се, че след 6 месеца, когато отново се срещнем, ще можем да отчетем е, успешно председателство. Съгласен съм с казаното от госпожа Гепхард за таксите за роуминг. Мисля, че това е излишна такса. В Польша местни оператори а, бяха изкупени от големи оператори като Orange и T-Mobile, които продължават а, да искат такси за роуминг. Беше казано, че трябва да подхождаме стъпка към стъпка. Проблемът е, че точно това правихме. Предишният регламент беше прият през 2007 година. От тогава мина доста време и мисля, че един по-агресивен подход от полското правителство ще бъде възприят по-добре. Още един въпрос. Министърът на правосъдието в началото на полското председателство каза, че ще се бори за така нареченото синьо копче във вътрешната търговия. И искам да съм сигурен, че координирате своите действия и е, бих искал да чуя повече. Сега искам да спомоля останалите оратори да задават само по един въпрос. За госпожа Тун можем да допуснем малко повече. Госпожа Томкио каза, че участниците на пазара не са добре запознати със своите права и не са в състояние да участват на този пазар. Полското председателство поставя акцент върху вътрешния пазар и се надяваме, е, че може би ще успеем да популяризираме идеята за вътрешния пазар. Ето защо организираме този форум за вътрешния пазар. Моят въпрос е, И това е въпрос от политическо естество. Ако искате европейските граждани да бъдат привлечени, министър-председателят Тус казва повече Европа. Единният пазар е чудесен инструмент, защото европейските граждани ще усетят съществува, че Европейският съюз съществува. Има ли един приоритет на председателство, което да направи така, че обикновеният човек да усети, че Европейския съюз се интересува от него. Ние подкрепяме идеята за Европейски съюз без граници. И в това отношение таксите за роуминг са особено омразни за гражданите. Има още един още едно предизвикателство. Госпожа Шалдемозе. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на полското председателство за това, че то е много ангажирано по отношение на защита на потребителите. Това е чудесно. Точно такова нещо ни трябва. Потребителите трябва да имат доверие във вътрешния пазар. В областта на надзора на пазара и безопасността на продуктите в тези две области бях много активна и аз установих, че хората нямат много доверие в тези области. Ресурсите са намалени за увеличаване на доверието. Какво ще направи председателството за увеличаване на, а, на доверието на потребителите за повече, за отделяне на повече ресурси за надзора на пазара? Благодаря. Това беше един много ясен въпрос. Госпожа Верньо. Благодаря. И аз искам да започна да поздравя полското председателство. Първо, защото всеки един от нас получи писмо, в което са очертани трите основни приоритета и необходим и също така акцента върху вътрешния пазар като източник на растеж е много важен. Е, ние е, изпратихме един, ни получихме едно ръководство, нещо като указател с указател на всички длъжностни лица в министерствата. Много полезно и оригинална идея. Вие говорихте за бюджета като основно предизвикателство за вашето председателство. Мисля, че имаме, доближаваме се до един труден момент. Знаете, че в парламента отдавна говорим за бюджета. В този бюджет вие казвате, че искате да обърнете внимание на големите инвестиции. Те минават през обществените поръчки. И моят въпрос е, в обществените поръчки е, се поставя акцент върху малките и средни предприятия, които в момента нямат гаранции. Вие говорихте за източното партньорство като друг а, е, е, приоритет. Аз смятам, че това партньорство е много важно. Може би с тези партньори трябва да работим по обществените поръчки. Също така е необходимо да се гарантира реципрочност с Азия и Китай по-конкретно. Тази реципрочност в момента е тема на дебат в парламента и съвета. Как ще включите този дебат в съвета. По професионалната квалификация, тема, която познавам добре, искам да ви попитам как можете да засилите системата за сигнали и предупреждения, така че да се засили доверието на, на потребителите. Накрая защитата на уязвимите лица, уязвимите потребители. Смятате ли да ги да включите в своята политика? Успяхте да зададете четири въпроса. Вие сте заместник-председател на комисията. Сега отговори отговори, даде възможност за отговори на тези четири въпроса. И първият въпрос е свързан с нашата програма. Вие казахте, че тя е може би твърде амбициозна. Ще успеем. Убеден съм в това, господин Бялан. Що се отнася до предизборната кампания и съчетанието между председателството и предизборната кампания, ми председателството е, беше предвидено много по-рано. Не нашата партия съкрати мандата. Е, вашата партия също е, направи каквото можа. Е, не можем да прокараме разграничителна линия между вътрешно и външно политическите въпроси. Не може да, да няма някакъв ефект от вътрешно-политическите въпроси, тъй като имаме предвид колко а, разгорещена ще бъде кампанията. Що се отнася до таксите за роуминг – това е една от областите, в които Европа може да направи нещо за гражданите. Имаме нужда от положителен климат. Всички ние свикнахме с шенгенското пространство и възможността да се придвижваме свободно из Европа. Приеме това за даденост, но може би ние трябва да премахваме те границите с всяка година, за да усъвършенстваме социално-економическата структура и функционирането на Европейския съюз. Всъщност за това става дума в роуминга. Искаме също така Европейския съюз да приеме една обща рамка – и възоснова на личните си наблюдения мога да кажа, че има нужда от една обстойна диагноза. Трябва да направим разграничение между областите, които трябва да бъдат регламентирани на европейско ниво и такива, за които това не е необходимо. Предприемачите понякога се оплакват, че имат твърде много задължения и не всички от тях са задължителни и необходими. Що се отнася до синьото копче, госпожа Томкил ще се спре в повече подробности. Но, що се отнася до вътрешния пазар в Европа, ние трябва да се насочим към тези въпроси, които вълнуват гражданите и потребителите. Например, връзката между потребителите и мрежите на търговците. Ние трябва да се постараем да осигурим добро економическо управление. В Полша в търговската верига се натрупват е, няколко допълнителни плащани, разходите в крайна сметка се поемат от потребителите. Налагат се е, разходи и такси за е, поставяне на стоките на рафтовете и така нататък. Имаме нужда от ясна регламентация, която да осигурява добра основа за сътрудничество. Ние посветихме две години е, на разработването на кодекса за най-добра практика. Е, без особена полза решенията на съда се оказва, че ни сочат пътя. Е, регулирахме отношенията между доставчиците и търговските вериги. с а, рамката, която наложихме, а, успяхме да въведем известен а, ред а, на пазара. Там, където пазарът не успя сам да въведе ред. Що се отнася до участието на малките и средни предприятия, е, има и, е, имаше още един въпрос от госпожа Шалдемозе. По ясният, по-силният надзор? Имаме ли нужда от по-силен контрол и надзор? Винаги, когато провеждаме наблюдение на пазара, винаги сме е, една крачка зад пазара. Така че винаги трябва да насърчаваме прозрачност на пазара, тъй като прозрачността е, всъщност налага определена прозрачност. Според мен това е много важен въпрос. Аз проведах интересен разговор с един журналист, който каза, това противоречи на принципите на свободния пазар, тогава, когато се налага пълна прозрачност. Ако искаме обаче ефективно функциониращ пазар, по дефиниция ефективен пазар е пазар, в който всички участници имат достъп до информацията. Нека да си спомним за дериватите, проблемите с тях беше липсата на прозрачност и видимост. Търговията се осъществяваше между страни, между партньори, страни, насрещни страни, но участниците не ги виждат. Риска на пазара се засилваше, никой обаче не виждаше това, докато не стана твърде късно. В момента имаме подобна ситуация. Агенции за кредитен рейтинг, частни фирми, в които никой не носи лична отговорност за оценката. Такава една агенция може да срине една цяла държава. Когато ние взимаме решение, се подписваме под тях, т.е. не са анонимни но решенията на, кредитните, на агенции за кредитен рейтинг са анонимни. Ако от тях се иска да внесат някакъв депозит, така че да носят отговорност за валидността на своите прогнози, мисля, че това би бил допълнителен елемент на прозрачността. Сега, що се отнася до МСП и тяхното участие на пазара. Много е важно правилата за обществените поръчки да предвиждат определена част от договорите да се възлагат на малките и средни предприятия. Що се отнася до китайската авантюра, всъщност не успяхме да а, постигнем кой знае колко. Сега с ваше позволение ще кажа няколко думи. Що се отнася до въпроса на господина, той говори за договорното право, ние смятаме, че това е много важен елемент за вътрешния пазар, особено в електронната търговия. Ако Европейската комисия реши да започне работа по този документ, това би, била, това би бил начален етап и ще се още отчетем позицията на парламентарната комисия по вътрешен пазар, както и позицията на държавите членки. Що се отнася до въпроса на госпожа Тун, искам да привлека вниманието ви към проекта за альтернативно решаване на спорове. Той не изглежда толкова впечатляващ като проекта за таксата за роуминг, но мисля, че резултатите ще бъдат не по-малко конкретни, тъй като ще осигурят ползи за потребителите. Ако погледнем оплакванията, представени на Европейската мрежа, мисля, че тази схема за альтернативно решаване на споровете ще помогне. Дами и господа, остават ни още три точки в дневния ред. Знам, че министърът и негови екип трябва да отидат на друга среща ще, следващия път, когато дойдат, вие ще, тези, които нямаха възможност да се изкажат сега, ще бъдат първи. Сега искам да дам това на госпожа Том Кил, нашето проучване за альтернативното решаване на споровете. Освен това дадах е, на заместник министър-председателя е, бюлетин а, с новини за вътрешния пазар. За спомен, благодаря ви за присъствието. Надяваме се, че ще успе, че ще имаме ползотворно сътрудничество с вас и през следващите месеци. Благодаря. Uh, um, um, Дами и господа, нека сега преминем към следващата точка. Доклада на госпожа Стайлер за Европейския семестър за координация на економическите политики. Ще гласуваме доклада през септември. Госпожа, Стайлер, имате възможност да представите доклада си end, but uh, the European uh, semester is uh, a new method connected to promote policy coordination. Европейският семестър за координация на економическите политики е, е много важен на тази, с тази тема се занимавах. Искам да благодаря на колегата Первош, е, Пър, Първош за нейната подкрепа. Аз самата имах няколко изменения. Това, което исках да кажа пред вас, това е индекса за вътрешния пазар и акта за вътрешния пазар. Може да ги използваме като два инструмента за европейския семестър. Искам да пре- предложа не само на тази ком- комисия, но и на другите ком- комисии да правим анализ на европейския семестър и то редовно. Мисля, че може да предложим подобрение за използването на нашите ресурси по отношение и на социалното сближаване. В член 6 става дума за подкрепата на малките и средни и предприятия, малките и средни предприятия са кръвначния стълб на економиката. Направих, изработих и няколко изменения в това отношение. Ще се радвам, ако колегите имат също предложение. Е, това е много кратко становище. Целта е да повишим заедостта, да поощрим социалното сближаване. Надявам се този доклад да е приемлив за всички политически групи. Крайният срок е 20 юли. Като моля, вземете предвид, че на 19 септември ще се гласува в е, е, МКО комисията, а 22 септември ще се гласува в нашата комисия, след което доклада ще отиде през октомври на гласуване в пленарна сала. Благодаря на колегите, благодаря за тяхната подкрепа. Председателят благодаря, госпожо Стайлер. Сега имаме госпожа Галау като докладчик в сянка и господин Кройцман. Госпожа Галау. Yes. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика за проекта за становище, който е ясен, сбит и пълен. Кризата, която преживяваме, показа ясно, че има нужда от координация между економическите политики. През март икон... съвета по економика реши да работи по две цели. Проверка на бюджетната дисциплина на държавите членки и да следи за спазване и за работа по целите на програмата 2020. В проекта становище на Катрин Стайлър мисля, че следва да очертаем два приоритета. Първо, е, създаване на благоприятни условия за европейския пазар, е, който се конкурира не само с САЩ, но и с Азия и Китай. Това означава, че трябва да се включи клаузата за реципрочност с трети страни. За мен това е задължително. Това означава също така, че трябва да се преразгледа данъчното облагане, т.е процента на ДДС, който е дискриминационен спрямо цифровите продукти. Това са предпоставки за вътрешния пазар. Вторият въпрос, който според мен е важен в това становище, е подкрепата за малките и средни предприятия. Знам, че те са на тях се падат 90% от европейската економика. Трябва да доведем до успешен край проекта за европейски патент, да улесняваме инвестициите на МСП и трансграничните МСП, да намаляваме административните разходи и да изградим е, транспортни и енергийни мрежи. Благодаря за вниманието. знаем кой сте. Не е необходимо да се местите напред. Да. Аз съм съгласен с докладчицата, че вътрешния пазар трябва да, е централ, да заеме централно място в а, рамките на европейския семестър и вътрешния пазар е една от целите за и инструментите за подобряване на економическата политика. Четири от шест предложени мерки от страна на комисията всъщност срещат одобрението на държавите членки. Комисията предлага по-нататъчни реформи в сектора на услугите, като се премахват препятствията пред свободното движение на специалисти, експерти и професионалисти. Смятам, че комисията се ограничава главно върху е, няколко основни точки, а именно по-добри, по-доб, по-доб, поощряване на малките и средни предприятия, по-добър достъп за тях до капитали и подобряване на процедурите за, обществени поръч... за обществените поръчки. Това не е тема от прерогативите непременно на ИМКО, но мисля, че е хубаво да се занимаваме в европейския семестър, но ако погледнем темата Гърция, когато се казва, вие трябва да пестите, трябва да, използ... да, да изпълнявате, да отговорите на определени условия. Всичко това е добре, но не се казва какво гърците сами трябва да направят. Не им се дава една програма, която да следват. Тогава цялото, цялата инициатива, цялото начинание е безсмислена. Така че да се говори само за европейския семестър, да се гледа какви са резултатите за дома, да държавите членки, но да не се каже какъв е приноса на комисията да под, за да подпомогне политиката на сближаване и други инициативи от държавите членки. Мисля, че това е нещо, което е, пре, трябва да се подобри. Трябва комисията да излезе сама с свои предложения по отношение на европейския семестър. Защото да се налагат само ограничения на държавите членки, това не е разумно. Благодаря. Well, I'm sure you will table some amendments accordingly. Um, Сигурен, че ще бъдат внесени измененията. Съвсем накратко, от името на нашата група, госпожа Стайлер направи точно това, което искахме от тази комисия, именно да определи приоритетите и да свърже това с закона за единия пазар. И а, беше посочено от полското председателство, че те ще проследяват 12-те възможни действия и лостове. Мисля, че друго нещо, което си заслужава да се спомене, са условията, и таблото а, за отразяване на резултатите, защото конкурентоспособността на пазара е много важна. И това е нещо, което също така мога да предложа. Според мен това е много по-лесно начинание и съм сигурен, че можем да постигнем напредък по този въпрос. Господин Дион е последен. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, защото вече казахте това, което едно от нещата, които исках да кажа. Едно различно табло за резултатите. Нашата група има сериозен проблем с економическото управление, не толкова във връзка с този конкретен доклад. Необходимо е вътрешния пазар да бъде включен и мисля, че си заслужава да разгледаме предложението на господин Кройцман. Аз съм готов да подкрепя неговото предложение, което е доста спешно, така че аз му казвам подкрепа. Не виждам някой друг да иска думата. Ние очаквахме господин Шилтер. Тук ли е той от генералната дирекция? А, да, ние вярвам, че променихме времето, но може би вие, госпожо Стайлер, а, да а, направите заключение. След това знам, че трябва да отидете на летището. Благодаря ви, благодаря и на докладчиците в Сянка за предложенията за изменения. Аз мисля, че колкото повече можем да допринесем по този въпрос, това е свързано с, с сфери, за които ние в нашата комисия сме отговорни. И факта, че ние сме съсредоточили вниманието си върху това комисията да дойде при нас, това посочва, че акцента върху потребителите е нещо, което ние приветстваме. Тук имаме много малко време и не можахме да, да а, кажем всичко, но предложенията ще засилят това, което имаме. Аз а, мисля, че а, може да се води допълнително обсъждане в бъдеще за общи ставки на ДДС. Много ценната работа, която извършваме тук е свързана с, с процеса на европейския семестър и нашите граждани ще приветстват този процес. Благодаря ви. И така, благодаря ви. Ще гласуваме, както казахте, на 19 септември. Сега да преминем към един друг голям проект, по който работим, а именно одобрение в надзор на пазара на двуколки, триколесни превозни средства и четириколки. Господин Ван Декамп, бихте ли дошли по-насам? Елате и заемете, ако обичате мястото по-напред, за да можем да ви виждаме по-добре. Докладчиците в сянка госпожа Велфас, господин Мандерс, който не е тук, аз съм тук. И мисля, че господин Гилен е тук от Генерална дирекция предприятие. Господин Гилен, господин Мартин го няма но вие сте много добре дошъл. Сега господин Ван Винде Камп. Знам, че имаме общо 300 изменени, само 15 минути. И аз мисля, че трябва да започнем обсъждането днес, но смятам, че трябва да предоставим повече време за втори кръг на обсъжданията по тези изменения след е, лятната вакансия. Сега ще бъде само встъпителния кръг, но предлагам да се опитаме да предвидим по-дълъг период за обсъждане на тези изменения което ще предвидим през август. Може би трябва да изменим времето на гласуването. Трябва да видим как върви работата в съвета по този въпрос. Може би ще трябва да получим актуализирана информация за цялата информация. Така че сега много се радвам, че може да ви дадем думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря не само на докладчиците в Сянка, но и на всички колеги, които внесоха изменения. Аз съм малко разочарован от е, това, че има толкова много изменения, тъй като имах участ, е, впечатлението, че съм изготвил един много добър доклад, а когато се получат толкова много изменения, така човек малко се стъписва. Но това пък показва ангажираността на комисията ИМКО. Аз ще посветя лятната си вакансия в проучване, философско проучване на тези изменения. И така, господин председател, мисля, че бихме могли да гласуваме и утре, защото ако сравните измененията, те всъщност се а, се анулират. Някои от тях настояват за по-бързи действия, други за по-бавни. И всъщност ние сме в нулева позиция. Ние можем да изготвим компромисни изменения и а, се надявам, че а, докладчиците в сянка няма да бъдат много далече. А, групирал съм измененията. Те а, включват 10 области. Ще ги а, изброя много бързо. Първо за евроемисиите, втората категория за стандартите за диагностика, особено за скутери и мотопеди. Третата тема е обсъждана многократно, а именно видовете двигатели и комбинирани спирачни системи, електрическите велосипеди, отношението между скоростта и киловатите. Има някои а, велосипеди на пазара, които а, са с много високи показатели за безопасност. Петия въпрос са а, мерки против неправомерна намеса А, тези мерки са важни за комисията по транспорта. Има една шеста тема информация за поддръжката, която се отнася до член 60 на предложения регламент. А, седмата тема е теста за устойчивост, което вие предлагате, така наречения тест Калифорния. Осмата тема е свързана с, с а, превозни средства, които са в края на производствената серия. След това Лара изменения изменение във връзка с теглото на някои категории превозни средства. Ние сме ги разглеждали заедно с Тойн Мандърс. Някои опити се правят за повишаване на теглото. Ще обсъдим изменението на господин Мандърс, изменение 235. Това са десетте групи изменения, аз съм ги обединил ще трябва да намерим компромис по тях през лятото. И на последно място, господин председател, позволете ми да направя коментар по, за съвет. Искам да благодаря на унгарското председателство за тяхната помощ по този проект. И на второ място искам да поздравя и да пожелая успех на полското председателство в работата му по това предложение. Така както аз разбирам нещата, усилията на унгарското председателство доведоха до 200 е изменения. Аз се надявам, че полското председателство ще ги а, премахне. Обеден съм, че имате много работа. Надявам се, че ще имате възможност да покарате и многото си мотоциклети. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка, за да представят своите групи изменения. Ние ще предвидим достатъчно време, за да можете да подготвите компромисите. През август ще проведем заседание. Благодаря, господин председател. Е, да, господин Ванденкамп, може така да се прекара лято тук, да, да се карат мотоциклети, да се търсят компромиси. Това е добре. Всъщност, искам да благодаря най-напред за доброто сътрудничество, за много прозрачното сътрудничество, което ни сплоти през последната половин година. Наистина, странно беше, че толкова много изменения получихме. Ние си позволихме член 18 да променим и да дадем към тази точка свои предложения. Мислим, че парламента може да вземе собствени решения по този въпрос. Няма да се изненадате, за мен безопасността е много важна. Цялата тази област, този комплекс от теми за мен е много важна, важен. Тук имаме много изменения. Антиблокировачните системи да станат задължителни за всички мотоциклети след 2015 година. Това е едно от нашите основни изменения и мотоциклета под 50 кубически метра, е, кубични метра може да бъдат изключени. Освен това, с помощта на спирачни системи за дву, дву, двуколесните превозни средства могат да бъдат намалени редица катастрофи. Уважаеми колеги, сигурно сте разбрали, че нито материали, нито средства, нито средствата, нито материалите са толкова високи за тези системи, така че това да са пречките да не се въведат тези е, е, спирачни системи за безопасност при двуколесните превозни средства. Мисля, че именно системата АБС е подходяща за тях. Освен това, искам да, да предложа е, степента Евро 4 и Евро 5 да бъде заменена с една нова степен Евро 4 за всички видове превозни средства. Малко скептично съм настроена към дискусията за типовото обр... о... за освобождаването на... от типово одобрение на някои превозни средства – аз приветствам от друга страна предложението на комисията за одобряване на малките серии. Мисля, че това е нещо добро, нещо, което трябва да приемем. Това беше съвсем накратко от моя страна. Благодаря още веднъж за сътрудничеството. Uh, uh, Благодаря, господин Мандърс. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-сърдечно на Вим. Той се изненадва от броя на а, измененията. Ами добре дошли в Европа, в а, Холандския парламент. А, се работи с, с, за 15 000 жители, тук за 500 000. Е, сега аз съм уверен, че ще постигнем добри резултати. Искам също така да благодаря на секретарията, защото, за съжаление, моите изменения не а, е, пристигнаха в добра, добър дигитален вид, но а, е, е, секретарията ги оправи. Сега няколко думи по електрическите велосипеди и мотори. Трябва да видим какво се случва в Китай. Там има много а, а, злополуки, защото хората не ги чуват. Е, ви им спомена за периодичните прегледи, но целта на този регламент е да се направят превозните средства по-безопасни. Трябва да има преразглеждане на всеки 4-5 години. Трябва да има възможност за ам, признат орган, който да извършва тези технически прегледи, който да докаже, че вашия мотор е в добро техническо състояние. И също така има редица таблици, които ще опростят разпоредбите на ВИМ. Аз говоря за по-добри технологии, освен ABS, ако има някакво подобрение или ново изобретение, то би трябвало да бъде разрешено също и това да се отрази. Сега по въпроса за информацията, която трябва да предоставят потребителите, аз включих електрическите средства, трябва да има европейски стандарти за зарядните устройства на тези електрически превозни средства. Аз се надявам, че Вим ще има отлична вакансия и в началото на септември ще намерим решение. Искам да добавя само, че е важно да се подобри а, страничната видимост, защото много често мотористите се оплакват, че колите не винаги ги виждат. Благодаря ви и хубава вакансия. Благодаря, госпожа Рюле. Няма така, че аз може би мога да коментирам собствените си изменения и да дам. Най-напред по някои от по-общите въпроси ние отправихме предложение на докладчика в връзка с автомобилите с двойно предаване. Голям, много от тях се използват в селското стопанство като селскостопански превозни средства. Водихме разговори с производителите за това, че те трябва да бъдат обхванати в раздела е, превозни средства за селското стопанство и лесовътството. Има други обаче, превозни средства обаче, които могат да се използват е, по пътищата. Онова, което ги отграничава, онова, което разграничава професионално сълскостопанско превозно средство, е превозно средство, което може да се използва за превозване на техника. Мисля, че този критерий може да се използва за разграничение между сълскостопанските и горските превозни средства и е, обикновените превозни средства, които превозват само пътници. Обърнахме внимание и на някои конкретни технически въпроси, особено от гледна точка на повишаване на ефективността и ефикасността на правилата и да не се, да се намалят разходите, без, без това да е в ущърп на екологичните качества. Тогава, когато говорим за превозни средства, които са най-ефтини, например скутери, скутерите, трябва да бъдем, трябва да проявим разбиране. И бих искал комисията и докладчика да отчетат две неща. Първо трябва да отчетем влушаването на параметрите, свързани с емисиите в Америка се прилагат стандартни фактори за влушаването, които след това се прилагат при анализа след изпитанията. Според мен това е много по-ефективно за малки превозни средства, вместо да се прилага цяла поредица от изпитания. Е, по този начин ще спазим глобал... международните разпоредби. Вече имаме стандарт за мотоциклети, които съответстват на е, изискванията в Съединените щати. Също така възниква въпроса за системите за бордова диагностика. Има много области, в които не виждаме оправдание е, за, жела... за е, това, което предлага комисията. Ние анализирахме оценката на въздействието, не за на ползите и разходите успяхме да извлечем един фактор. Предполагам, че ще има и други. Но по отношение на системите за бордова диагностика има предложение за много по-модерна система за наблюдение на параметрите, свързани с емисиите. Разбира се, това ще струва скъпо, но от гледна точка на въздействието върху околната среда е, няма данни, че това ще има някакъв ефект, особено като си има предвид, че става дума за леки превозни средства. Мисля, че е, разходите, че за да се постигне полза от 1 милион, трябва да се инвестират 9 милиона нека да бъдем малко по-предпазливи. Аз не съм убеден, че АБС е ефективен а, за скутерите. Мисля, че комбинираната спирачна система е много важна. Сега ни се казва, че трябва а, и двете. Това е необосновано, защото комбинираните спирачни системи за скутерите подобряват спирачните характеристики на скутерите не само при е, опасност, но и при нормална експлуатация. Мисля, че колеги, е, това е не, незначително. Нека да се допитаме до специалистите. Ние има нужда от техническа оценка и може би след това госпожа Весла ще ме убеди, че нейната оценка е точно. Това са основните въпроси, към които исках да привлека вниманието. Надявам се, че господин Ван де Камп не смята, че не му харесваме предложението. Просто става дума за много силен интерес от наша страна. Господин Герин, искате ли да коментирате? Знам, че вие ще участвате в дискусиите с господин Ван Декамп. Искате ли да кажете няколко думи? Разбира се, винаги можем да ви поканим за друга дискусия, но няма проблем да ви дам думата за кратко изказване. Благодаря, господин председател. Аз съмествам господин Мартино, който днес не е в състояние да дойде съвсем накратко. Ние следим с интерес големия брой а, предложени изменения и групирането им от а, докладчика. Това, което искаме е да кажем, че освен десете сфери, очертани от докладчика, които са свързани а, с предложението на комисията. Има и някои изменения, които излизат извън обхвата на текста. И ние трябва много внимателно да, внима, трябва да внимаваме да не разширяваме прекалено приложното поле и да засягаме дейности, свързани с оперирането на функционирането на тези превозни средства. Също така обръщам внимание към някои от измененията, които намаляват екологичните изисквания, които предлагаме. Това е нещо, на което ние държим много и настояваме да има допълнителни дискусии и връзка с докладчика и с вашата комисия, за да се постигнат най-добрите възможни решения. Естествено, не е нужно да се каже, както каза и господин Ван Денкам, че трябва да се поработи още за допълнителните изменения. Ние очакваме компромисните изменения, които ще подготви господин Ван Декам след лятната вакансия. Председателя, благодаря. Искате ли, господин Ван Декам, да направите заключителните си бележки? Да, благодаря, господин председател. Мисля, че тук нещата са ясни. Няма кой знае колко много, което искам да добавя. Виждам кой ще участва в бъдещата работа. Обсъждането между вас и господин Вестфал е нещо, което ще следя внимателно, за да видим дали може да се стигне до някакво компромисно решение. Ясно е а, какъв е залогът. По първия въпрос който се отнася до измен, изм, е, промяната на е, превозните средства. Това са някакви превозни средства, които са били предназначени да се използват в селското стопанство, а младежите ги приспособяват и е, ги карат по пътищата. Не би желал селско-стопански превозни средства да трябва да отговарят на изискванията за мотоциклети. Много хора коментираха по този въпрос, но ние ще се опитаме да изработим компромис. Освен това, като се изключи това, надявам се, че ще пътувате безопасно по пътищата на Европа, независимо от това дали на 2 или на 2 или на 4 колела. Благодаря ви много, казва председателя. Очакваме да ви видим след лятната почивка. Искам от името и на докладчиците в Сянка да ви благодаря за енергийния ви подход към това досие и ще работим с вас по компромисните предложения. И сега да преминем на последния доклад а, на госпожа Иванова, която е за бъдещето на данъка за добавената стойност. Много интересна тема тук. Сред нас са докладчиците в сянка, господин Де Кампус, неуморният господин Кройцман е тук, от зелените няма представител. Господин Дион се радвам, че е тук. Дали господин Нил е тук от е, Генерална дирекция данъчно облагане? Господин Рапони всъщност е тук от Генерална дирекция данъчно облагане, така че ние ще се опитаме да ви вместим в 12-те минути, които ни остават. Надявах се, че ще имам 20 минути, но ще постарая да бъда кратка. Пределно ясно е, че финансово-економическата криза доведе до сериозни трудности за публичните финанси за много държави членки. Някои от тях повишиха ДДС ставките или го обмислят или като реакция на кризата, или като част от дългосрочна промяна в данъчната стратегия. Съвсем накратко ще представя четири въпроса. Първо, в резултат на сложността от сегашните правила и административни ограничения – Фирмите гледат на системата като напречка за доизграждане на вътрешния пазар. Сегашните правила за вътрешна търговия в Европейския съюз имат отрицателно влияние върху МСП и трябва да намалим тежеста върху фирмите. Трябва ни по-ясна и по-ефективна система, по, която е по-адаптирана към изискванията на вътрешния пазар. Друг спешен въпрос е различието в ДДС. Е, затрудняват електронната търговия. Е, по този начин истинският потенциал на вътрешния пазар остава неизползван. Можем да намалим тази тежест – като подобрим вза... взаимната съвместимост на електронните подписи. Извинявайте, зад гърба ми се водят разговори. Може да се разшири директивата за електронния подпис. Мисля, че това ще доведе до по-лесни процедури, което ще е от полза за малките и средни предприятия. И накрая искам да спомена нещо, което според мен е много важно. Ние трябва да спазваме принципа на субсидиарност във всяко решение за намаляване на ставките. Държавните трябва да имат правомощия да взимат самостоятелни решения по тези въпроси, за да изпълняват европейските и национални политики въз основата на е, своята историческа, економическа, социална и екологична специфика. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, които дойдоха на заседанието в Страсбург. Проведахме много плодотворна дискусия и сега чакам да чуя техните становища и съм отворена към допълнителните идеи. Благодаря, госпожо Иванова. Съжалявам, че ви дадах толкова малко време, но вие бяхте много сбита. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Иванова за възможността да обсъдим тази тема. Ние обсъдихме темата и в Страсбург. Искам да добавя нещо съвсем дребно. ДДС не е само е, непряк данък, косвен данък. Това е част от економическата политика и това е един основен инструмент, е, който може да бъде повишаван, да бъде намаляван. Ние също така трябва да разгледаме е, сходимостта е, в е, е, бизнес климата и в околната среда. Не можем да имаме различни ставки на ДДС. И би трябвало да им да, да проявим известна резерва. Трябва също така да подчертаем, че когато се изчислява ДДС, трябва да мислим еднакво Издаването на фактури е, европейски фактури е много важно. Предвид факта, че комисията не отдавна направи предложение за финансовия период от 2014 до 2020 година, ще имаме възможност да финансираме европейски предложения. Може би може да, се, да, да направим препратка до това предложение. Господин Кройцман. Кристиан Босой uh, иска да благодари на госпожа Иванова за проектостановището. ДДС има значимо въздействие върху единия пазар и той може да допринесе за задълбочаването на единия пазар. Тежестта на системата на ДДС е се подчертава като пречка за развитието на единия доклад. Комисията е представила възможности за създаване на една постоянна система. Това е, ще бъде решено в най-голяма степен от Комисията по економически въпроси. Необходимо е да се упростяват нещата и да се даде възможност на държавите членки ефективно да събират ДДС и да организират действия, които ще бъдат благотворни за единия пазар. Кристиан Босой твърди, че субсидиарността е много важна но а, и това ще облегчи а, работата на предприятията. Нещо друго, което иска да посочи господин Басой е намалената ставка на ДДС за културни а, стойности. А, една книга, която се продава в хартиен формат, подлежи на по-ниска ставка на ДДС. Зелената книга призовава за по-упростена система на ДДС, фокус върху намаляването на ненужното административно бреме, особено за малките и средни предприятия. Това е много важно, ако искаме трансграничните дейности да бъдат да бъдат е, е, активни. Кристиан Босойд е за стандарт на ДДС декларация, но той осъзнава, че това може би ще бъде трудно за държавите членки, затова той е за изчерпателен списък за стан... от стандартизирани приложения на ДДС. Събирането на ДДС също трябва да се олесни. Кристиан Босойт иска да повдигне въпроса за използването на правната правните актове, тъй като има непоследователност в тълкуването, правено от различните държави и членки. Затова то е за а, нова директива с хармонизираща новите правила за ДДС. Господин Де Йонг. Два коментара от моя страна. Най-напред един принципен въпрос. В това становище, наред с другото, е желателно да минем от пряко към косвено данъчно облагане. Това, което не виждам в становището, е споменаване на верижните измами или каруселни измами, мисля, че не можем да отречем факта, че измамите с ДДС са проблем за вътрешния пазар. Моята група е наясно, че косвените данъци засягат най-вече победните слоеве на населението. Мисля, че преките данъци в много случаи са за предпочитане ние ще внесем изменения, за да усъвършенстваме текста. По... Мисля, че по госпожа Иванова се е спряла на онези интереси, които представляват най-голям интерес за нас също така въпроса за цифровата економика е приоритет за нашата комисия. Знам, че ние ще е, се занимавам с този въпрос. Съгласен съм с господин Кройцман за несъответствията между данъчното облагане на е, електронни и физически е, продукти на клиентите им е трудно да разберат защо цената на една стока е по-висока. Госпожа Гало, няма да скрия именно по този въпрос, който не влиза в проекта за текст. Искам да привлека вниманието на докладчика. Аз ще внеса изменение, ако вземете конкретния пример за цифрова книга, до толкова доколкото в европейското право той се дефинира като предоставена услуга и се облага с нормална ставка. Докато е, е, книжната книга е, се облага с намалена ставка. Що се отнася до е, уеднаквяването на всички ставки за ДДС, това е, е мечта, е, но няма, толкова, няма да се остави толкова лесно. Само, че в случай на дискриминация, като за книгите, трябва да се намери решение. Като имаме предвид скоростта, с която се променят нещата по интернет, въпреки че комисията казва, че ще започне размисъл, но не можем да чакаме до 2015 година, за да бъде намерено решение, тъй като на теория това е предвидения график. Смятам, че задължително да намерим едно решение много по-бързо. Това е благодаря за вниманието. Благодаря. Някой друг? Имаме време за много кратко изказване от комисията, не повече от една минута. Благодаря съвсем накратко. В рамките на една минута искам да благодаря на докладчика за проекта Становище. Там се повдигат някои от въпросите в Зелената книга. Ние получихме 1700 коментара на общо 8000 страници. Очевидно, големия проблем е свързан с функционирането на вътрешния пазар по отношение на ДДС и измерението вътрешен пазар е централен елемент и това е правното основание, на което да работим по въпросите на ДДС. Що се отнася до електронните книги и книжните книги, ние ще се запознаем с коментарите и ще вземем решение. Ясно е, че системата на ДДС трябва да отчете развитията в техниката. До сега не сме го правили. Работили сме възоснова на една по-остаряла система. И от тук нататък трябва да държим сметка за промените в техниката. Що се отнася до ставката, това е въпрос от политически, а не експерт, технически характер и сигурно ще има политическо решение. Мисля, че трябва да бъдат намалени административните разходи и да се даде възможност на предприятията да осъществяват трансгранични сделки. Това е което исках да кажа. Благодаря. Госпожа Иванова, искате ли да направите заключителни резултати? Да, съвсем накратко. Благодаря. Благодаря и на всички колеги за това, че те споделиха идеите, е, идеите си. С, с повечето от тях аз съм съгласна, с някои не съвсем. Приветствам предложението на господин Кройцман за постигането на по-добро координиране на правилата и процедурите. Идеята на господин Декампо за стандартизацията на европейските фактури. Това е част от е, доклада. Ще приветствам вашите изменения по този въпрос. По въпрос за измамите, това е много важен въпрос, но това е становище, което се изготвя в комисията по бюджетен контрол. Аз зная, че е, колега в тази комисия изготвя това. Аз се опитах да предложа нещата от гледна точка на вътрешния пазар. И, и на 20 юли е крайния срок за измененията. До тогава ще очаквам вашите предложения. Благодаря ви. Потвърждаваме, че ще гласуваме на 31 август, което ми напомня, че искам да благодаря на преводачите. Пожелаваме им много добра почивка. Ние ще се съберем във вторник, 30 август, 9 часа. Знам, че е, това е записано във вашите календари не тръгвайте на вакансия без да сте си изпратили всички изменения. Повечето изменения трябва да бъдат внесени до 18, 19 или 20 юли. Поснайте си измененията, отидете в, на почивка. Очаквам да се освежите през лятото и а, да се върнете ободрени. А сега